Добър ден на всички. Малко закъсняваме. Добре дошли на следобеното заседание. Предстоят ни две много важни теми е, с технически характер, свързани с единния пазар. Започваме работата. Процесът вече започна, като разгледахме оценката на въздействието на комисията относно селско-стопанските и горските превозни средства. Нашия докладчик, господин Антонио Панцери, ще представи своите предложения за изменения. След това ще говорим и за измененията по другата директива. Ще говорим с докладчика господин Вим Ван де Камп. Има някои общи елементи и е добре да ги обсъдим. Добре дошъл на колегата от Генерална дирекция предприятия. Джакомо Матино следва това досие отблизо. Той работи от представянето на оценката на въздействието на сам и ще вземе отношение. Без да се бавим повече, давам думата на докладчика господин Панцери той ще ни представи проекто доклада, ще говори за измененията, които е, е внесъл. Госпожа Сартори е докладчик сянка от името на ЕНП. Господин Мандерс е тук. Аз съм докладчик сянка от името на моята група Сунига Лавиния. Освен това са докладчик сянка Лавиния не е тук. Господин Шваб може би ще вземе думата от името на своята група, ако не дойде докладчика в Първи е господин Панцери. Благодаря, господин председател. Става дума за установяване на хармонизирани правила за горските машини, за да може да се гарантира функционирането на вътрешния пазар. Освен това, искаме да гарантираме висока степен на опазване на околната среда и безопасност на пътното движение. Естествено, искаме да осигурим работни места. Има предложение на комисията, което е много интересно. Целта му е да даде да принос към конкурентоспособността в сектора. Настоящото законодателство трябва да бъде опростено. Този доклад е резултат на редица консултации с различни представители, производители на такива машини, доставчици, ползватели, синдикати и така нататък, така че в крайна сметка беше изготвен доклад, който така се надявам, ще отговори на амбициите, така че ние в крайна сметка да получим един добър европейски регламент. По време на работата бяха приети редица точки, които искам да представя сега. Първо, изискванията за безопасност и отношението към директивата за машините. Второ, съвместимост с новата правна рамка и другите разпоредби, които съществуват в тази връзка, след това трето достъп до информация, поддръжка и ремонт, след това работни машини, след това точка 5 става дума за е, технически изменения и е, за производствени машини. Също така беше направено предложение селско-стопанските машини да бъдат изведени от е, действието на директивата. Също така да се намалят и правните актове в тази област в интерес на едно по-лесно и по-прозрачно е, законодателство. Също така е, Искам да посоча, че това ще бъде възможно след като бъдат издадени съответните актове по делегация и е, за да се избегнат някои правни непълноти, ще трябва да се погрижим да бъде запазено настоящото ниво на безопасност. Знаем, че в момента комисията извършва оценка на всички рискове, във връзка с директивата за машините, за да се гарантира действието на този регламент. Освен това става дума за една фундаментална работа, която трябва да бъде част от законодателната дейност. Член 7 и 8 трябва да покриват напълно изискванията към тези машини. В тази връзка искам да посоча, че актът по делегация ще замени е, е, регламента и той ще включва само технически спецификации, така че е, ще трябва основните разпоредби на този регламент да се прилагат. Към тях няма да има нови изисквания. За това, според мен, е необходимо да бъдат включени редица разпоредби в член 7, в член 8, които да отразяват е, изискванията за здравето и за безопасността от е, директивата за машините, и които в предложението не са включени. Комисията и съветът е, трябва точно да извършат проверка, за да гарантират, че в член 7 и 8 и приложение 1 на регламента да бъдат включени всички разпоредби. След това точка 2 приспособяване на правната рамка. Там е, трябва да се гарантира адаптиране към е, регламента от 2008 година, така че да се даде възможност за прилагане на новия регламент. Тези разпоредби съдържат задълженията на пазарните участници по веригата на доставки и също така на съответните органи за пазарен надзор. Освен това, във връзка с контрола върху пускането на пазара са приети също разпоредби и искам да посоча също, че трябва да се гарантират еднакви изходни условия, така че да не се гарантира е, неизкривяване на конкуренцията. Това ще се извърши в рамките на техническата хармонизация е, от страна на съвета. Ще трябва да се хармонизират и разрешенията за превозни средства от клас L. Тук са предвидени съответни изменения. Точка трета – достъп до информация за поддръжка и ремонт. Производството на превозни средства днес се характеризира с все повече комплексност – като това се дължи основно на факта, че има все повече електронна техника, която се вгражда в превозните средства, поради което ремонтът вече се извършва по друг начин, е, необходимо е са специфични познания, специфична информация точно за електронната част от оборудването на превозните средства и е, ето защо този проблем е много важен. Производителите сега работят на над една система, която ще даде възможност за по-добра хармонизация на тази информация и подобни споразумения няма да нарушават конкуренцията, но тук се задава въпроса дали някои ремонтни предприятия няма да бъдат изключени от пазара, като независимо е, от е, тези споразумения е, в някои отдалечени сълскостопански райони на Европейския съюз е затруднен ремонтът, също и поддръжката. И за това трябва да се гарантира достатъчно широк достъп до информация във връзка с поддръжката и ремонта. Дискусиите са доста противоречиви в тази сфера, за това е необходимо да се намери един балансиран подход, който да отразява интересите на производителите и на участниците на пазара. За това, според нас, е много важно да се намери, както казах, баланс по този въпрос, за да се гарантира пълен достъп до информация и също така е, защита на потребителите, лоялната конкуренция, интелектуалната собственост и е, сега вече преминавам към четвърта точка. Тук мога да кажа накратко, че предложението на комисията включва нов клас автомобили. Това са самоходните работни машини и производителят може да избира дали да подаде молба за разрешение по тези изисквания или по други. Имахме дълга дискусия по тази тема. Мисля, че се предлага самоходните работни машини да бъдат изключени и по тази причина комисията трябва да хармонизира техническите изисквания към тези машини. Подобно предложение ще бъде представено. Последните две точки. Първо, машините за труднопроходими терени. Те често се използват в селското и горското стопанство – и по тази причина беше повдигнат въпроса дали да не бъдат включени в настоящия регламент. Тук трябва да посоча, че подобни превозни средства се използват и за свободното време, така че те имат всички характеристики на тяговите машини, затова би било добре разрешителните за тях да се издават спрямо изискванията на регламента, предвидени за е, превозните средства от клас L. Възможно е също да се предвидят и други е, разпоредби за превозните средства за непроходими терени. Аз е, внимателно следих дебата по този въпрос. Имам предвид е, дебата за превозните средства от е, клас Л. Очакваме резултатите на комисията във връзка с изследването за СПС превозни средства и там трябва да се установи какъв клас да бъдат те. Сега техническите изменения, има множество изменения. Става дума за това да бъдат взети предвид техническите аспекти и да има по-голяма кохерентност между текстовете. По тази причина има толкова много изменения. В обобщение искам да кажа, че целта на този проект е да бъдат обхванати основните въпроси, които имат нужда от е, регулиране. В тази връзка естествено става дума за огромен труд, който трябва да се извърши тук в нашата комисия. Аз е, Очаквам предложения и въпроси от страна на колегите. Срокът за внасене на изменения 27 е септември 12 часа. Благодаря и се извинявам, че говорих толкова дълго. Ние очаквахме, така или иначе, да говорите малко по-дълго. Искахме да ви дадем достатъчно време. Вижда се, че доста време сте посветили на това досие. Говорихте по ключови въпроси. Нека да чуем сега първоначалната реакция на някои колеги по различните въпроси по които вие говорихте. Може да говорите естествено и по теми, които господин Панцери не покри. Андреас Шваб ще е първи, след това Туайн Мандерс, Хайди Рулер, аз ще говоря от името на моята група и след това, ако има желаящи, ще получат възможност да се изкажат преди да дам думата на господин Матиньо. Първи е Андреас Шваб. Първо искам да извиня нашия докладчик в сянка госпожа Сартори, която днес не може да присъства, но след като видях толкова познати лица в е, секретарията, за мен също е радост да бъда докладчик в сянка тук, защото всъщност е, причината за преработката на тази директива е до голяма степен предизвикателство за парламента. Е, сега, госпожа Сартори, може би мога да кажа от е, нейно име, че е, господин е, Панцери заслужава нашата благодарност за този огромен труд. Естествено, тя приветства и напредъка постигнат с този доклад в различните проблеми области. Големият брой изменения ще доведе до там, че по определени точки ще има изменения. От е, нейна гледна точка, като първоначален кратък коментар, искам да посоча три точки. По-скоро те са малко повече, но ще започна с първата от тях. Първо, добрият подход на сътрудничество между докладчикът и докладчиците в Сянка ще доведе до там, че ще успеем да постигнем нужното спор нужната хармонизация между законодателството в различните сектори. И второ, госпожа Сартори е съгласна с докладчика, че така наречената категория У, т.е. мобилните машини, трябва да бъдат изключени от приложното поле на посочената тук директива, т.е. те трябва да останат изключени от там, защото потенциала на опасност е различен. И друго, колегата Сартори иска и изключването на така наречените машини за трудно проходими терени, както предлага и докладчика, при категория L, клас L, трябва да видим дали да не се предвиди включване на определено място, но тук ще има много изменения. След това, скъпи колега Панцери, колегата Сантори се спира на въпроса в глава 16, а именно дали тракторите накрая ще бъдат третирани по същия начин, като класическите е, превозни средства. И тук е, вече се изисква равнопоставеност между тези типове машини. Госпожа Сартори иска да обсъди това в политическата група, но е, иска да изчака измененията. Естествено, ние искаме пазарите да бъдат открити, най-вече за ремонтните предприятия, но същевременно е известно, това беше вече казано, че има трудности във връзка с поддържането на мрежите от ремонтни предприятия, защото те нямат достатъчно персонал. По тази причина ние ще трябва да внесем изменение в тази връзка и Искам накрая да посоча, че очакваме с интерес последващата дискусия. Благодаря, господин Мандерс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Панцери. Досието е много сложно. Радвам се, че става въпрос за регламент, а не директива и е, това е, определено ме радва. Винаги харесвам е, по-европейския подход. Андрея Шваб каза, че за тракторите не трябва да има едни и същи изисквания, както за автомобилите. Аз съм съгласен с това, но когато се използват обществените пътища, трябва да има еднакви изисквания за безопасност, защото някои от превозни средства са доста опасни. Е, знам, че някои хора казват, е, ние ги използваме в е, полетата и в горите, но за да стигнат до там, те трябва да вървят по обществените пътища. Изменение 44, ако не се лъжа, засяга регистрацията. Не зная дали регистрацията се вижда във всички държави членки, защото в някои има задължение регистрационния номер да се вижда в задната част на превозното средство, за някои страни обаче това не е така. Мисля си, че това трябва да се превърне в обща практика, така по-лесно ще се вижда дали става въпрос за регистрирано превозно средство. Аз съм за такъв подход в Европа, а именно да има регистрационен номер на задната страна на превозното средство и накрая, и това е най-важното, всеки може да каже естествено, това е технически доклад и той не трябва да се занимава с нещо подобно, но така или иначе аз мисля, че трябва да изискаме да има безопасност и за шофьорите. Трябва да има такива технически изисквания, поне минимални. Трябва да поискаме това от правителствата, защото тези машини и превозни средства стават все по-големи. Е, виждаме как някои от тях се управляват от млади е, хора на 16 години, например. А пък безопасността на шофьорите в крайна сметка е най-важното. Благодаря. Госпожа Рюле. Искам да благодаря на докладчика. Наистина е впечатляващо колко интензивно той е работил по това предложение и е, Всъщност аз имам впечатлението, че той е помислил за всичко, така че искам да изкажа моята похвала, най-вече за онези сфери, които са особено важни за мен – аз имах също разговори по тези теми, както вероятно и вие, и наистина има проблеми с други регулативи, които действат в тази сфера и е малко трудна интеграцията. Така че смятам, че вашето предложение наистина е много добро. Също така и въпросът с четириколесните машини е много добре решен вие не искате те да бъдат в категория Ела, да останат в директивата за тракторите. Аз е, ви давам право, те много често не се използват в сълскостопанската сфера и е, аз смятам, че те трябва да отговарят на същите изисквания за безопасност и вредни емисии, както другите превозни средства от клас L. Аз тук съм абсолютно съгласна с казаното от вас, също и с начина по който извършвате адаптирането към новата правна рамка, поддръжка и ремонт. Сега искам да погледна данните за емисиите. Честно казано нямах достатъчно време да се запозная детално с тях, но впечатлението ми е, че те покриват всичко. Благодаря и още веднъж изказвам респект към вашата работа. Сега ще се изкажа като докладчик в Сянка, както и като председател на комисията. Ще взема повод от казаното до сега. Това е едно много техническо досие и за такива досиета обикновено нямаме толкова прилежни докладчици, които да изготвят 292 изменения. Виждам, че е, ще има доста работа и за комисията, доста подробности има тук. Няколко коментара от моя страна. По отношение на припокриването с директивата за машините, ние знаем за този проблем. Господин Шваб е, говори за това. Ние се опитахме да получим е, експертен опит в тази връзка, за да се справим с проблема. Мисля, че трябва да окажем натиск върху комисията, за да е, предостави е, тя реални решения. Освен това, с оглед на новата ситуация по отношение на процедурата на комитология, трябва да сме особено предпазливи, за да се гарантира, че този е, регламент ще позволи внасянето на съответните промени. Това е изключително важно, тъй като има голяма доза несигурност относно при покриването и тъй като става въпрос за хармонизирано законодателство, проблема трябва да се реши. Интегрирането на двете законодателства трябва да стане по такъв начин, че да няма пропуски. По отношение на информацията за ремонтите и поддръжката, съгласен съм с казаното. Притеснявам се обаче, че за разлика от моторните превозни средства, ние е, тук се занимаваме с много различни технологии, които стават все по-сложни и по-сложни. Затова основният въпрос тук е, е дали трябва да се дава техническа информация за най-големите подробности, е, свързани с техническото опериране и характеристики на един електронно управляван трактор, който струва 700 000 евро, например, а има други превозни средства, които не са чак толкова съвършени или сложни, трябва да получим експертна информация по въпроса. Очакваме да има все по-голяма еволюция в развитието на тракторите, например, и земеделските машини, всички тези аспекти трябва да се отчитат. Е, съгласен съм с общия тон на доклада, с общите принципи, но това, за което говоря, трябва да залегне тук. По отношение на регулаторните изисквания за машини, които не се покриват тук, подвижната техника, например, и изискванията свързани с оперирането на тази е, техника на пътя, а трябва да кажа, че в различните страни има много различни изисквания. Трябва да се получи информация относно изискванията за опериране на пътя на този вид техника. Аз подкрепям вашата теза. а именно да се изключи подвижната техника. Моля комисията да се заеме с проблема, да се обърне към произвеждащите такава техника по отношение на така наречените АТВ. Проблема е много голям. Радвам се, че господин Виндекамп е тук. Аз от дълго време се занимавам с този въпрос. Имам изменение към доклада на господин Ван де Камп. Тяхната цел е да създадат отделна категория четириколки. Има някои превозни средства, които се използват а, с професионална цел. А, на полето, например, а, тези средства, за които говоря, превозни средства са много по-различни от тези, които се използват на пътя. Мисля, че онези производители, които произвеждат превозни средства, които не се използват на обществените пътища, понякога следват различни изисквания спрямо нези, които пускат тези превозни средства на пътищата. Мисля, че моите изменения ще се отползват за доклада на господин Ван де Камп. Сега имаме възможност да постигнем желаното по отношение на екологичните и техническите стандарти. От друга страна не трябва да предписваме от техническа гледна точка какво да се прави, защото винаги трябва да се прави разлика между извънпътна техника и техника, която оперира на пътя. Това са моите коментари като докладчик в Сянка. Сега ще дам думата на колегите, в случай, че те искат да се изкажат. Естествено, иска ли някой да вземе отношение? Няма желаящи. Госпожа Вайлер искаше думата. Не, не. Не. Госпожа Вайлер просто ми припомня, че трябва да кажа добре дошли на един клас от а, училище Рихард Мюллер. От Фулда. Без съмнение някои от вас а, управляват а, мотоциклети, така че темата ще е интересна. Господин Матино, искате ли да дадете вашата първоначална реакция относно предложението на господин Панцери? Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, good afternoon, and thank you for giving the Commission the um, opportunity to make uh, initial comments. And uh, I would really like to thank uh, Mr. Panseri for his work. Uh, we are speaking here of technical matters, so certainly uh,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 благодаря. Искам да благодаря на вас, на контрадокладчиците и на всички, които се изказаха, както и е, за, така да се каже, присъдата ви, оценката ви за работата, която се опитваме да свършим тук. Тръгнали сме по път, който трябва да ни доведе до високо равнище на безопасност по пътищата, е, опазване на околната среда и е, безопасност е, на условията на труд. Много важни са всички тези елементи при селскостопанските машини, горските машини. Е важно и за одобрението на типа. Става дума за различни категории превозни средства. Трябва да вземем предвид разходите и ползите е, от всяка наша мярка и особено това как тя се отразява върху малките и средните предприятия. Е, перспективата, бъдещата перспектива тук, е, очакванията са много важни. Няколко бележки. Съгласен съм с вас, господин председателю, че е, сме длъжни е, да проведем необходимото равновесие, да постигнем необходимото равновесие, когато говорим за препокриване на отделни разпоредби на директивата от, за машините и настоящата директива. Трябва да упражним известен натиск, така, за да се е, стигне до максимално логична и съгласувана нормативна уредба в най-кратки срокове. Мисля, че това, което предлага комисията е, с известна предпазливост може да бъде е, взето предвид. А що се отнася до е, съдеходите, доклада сме предложили някои идеи които да бъдат обмислени, но съм съгласен и с вас и с предложението, което вие правите. Да, можем да работим по този въпрос, за да се намери най- подходящото решение. Естествено, ще подходим към работата с открити умове, ще имаме предвид сроковете, които текат, и контрадокладчиците знаят какъв е графикът. 27 септември, 12 часа е срокът за внасене на измененията. Аз е, наистина съм напълно готов да обменя становища и мнение с всички, които пожелаят. Председателят, е, за графика, може ли да го припомним? Изменения. 27 септември, 12 часа на обяд. Разглеждане на измененията на 17 октомври в комисията. 27 ноември гласуване в комисията, което означава, че може би ще стигнем до пленарно заседание на февруари, е, в февруари 2012 година. Може да ви се стори твърде дълъг срок, обаче има много голяма работа, която предстои да бъде свършена. Надявам се, че докладчикът няма какво повече да добави. Комисията също. Много благодаря за работата. Точно сме на време. Минаваме към втория голям акт, свързан с одобряване на типа мотоциклетите, дву, три и четири колесните е, превозни средства. Господин е, Вим Ван Декамп е, много време прекарва на своя е, мотоциклет, е, обаче има над 200 изменения. Имахме една дискусия вече. Е, подготвяме се за гласуване на 6 октомври, така че сега провеждаме втора дискусия. Искаме да се актуализира сега информацията, да се актуализират идеите, да се чуе къде какви компромиси са постигнати или могат да бъдат постигнати. Госпожа Вестервалс, не знам дали е тук, госпожа Руле е тук, господин Мандерс, аз съм тук, госпожа Стайлер. Да, вие ще говорите днес за а, а, мотоциклетите. Госпожа а, Стайлер е, днес е мотоциклетист. Господин Ван е, Декамп, ще ни кажете ли къде ви отведоха вашите пътувания през август месец? А, забравих да кажа, че господин Матини от комисията също ще вземе отношение към темата. Е, господин председател, благодаря ви. Надявам се, че всички сте имали една приятна лятна почивка, но малко така странен ми е увода, който вие направихте – към вашето изказване, защото ако моят мотоциклет беше наистина надежден и имаше добра система за безопасност, нямаше да катастрофирам в неделя, паднах, е, имам травми, е, разбира се не по главата, там всичко е наред, обаче по крайниците имам проблеми. И сега преминавам вече е, към втората точка. На един английски уебсайт е посочено, че аз съм много приятен човек, е, който употребява, е, който употреб... управлява мотоциклет, обаче освен всичко това съм и депутат в Европейския парламент. И всъщност за мен е по-важно какви изменения трябва да да бъдат е, направени и аз е, смятам, че е, не би трябвало да ги правя все в полза на мотоциклистите, какъвто съм и аз. Погледнах измененията, много от нещата ми станаха ясни но през лятото ми стана ясно също, че изготвянето на компромисни изменения ще бъде много трудно. Аз правя разлика по-точно различавам три е, течения тук. Първо е, течението Ван Декам, това е ясната посока, ясното течение, е съвсем ясно мнозинство ще има по вземането на решения. След това е, Рюле Вестфал, е, център ляво, обаче няма да има мнозинство и има още едно крило, е, център дясно, Малкъм Хайбър също няма да има мнозинство и по тази причина ще настъпят трудности. Аз през следващите седмици по-скоро ще се посветя на а, крилото, към което съм аз, а, така че а, при първото заседание в Страсбург докладчиците в сянка ще се съберат, аз ще се обърна към тях и ще им съобщя писменно какво е включено и какво не. Сега да премина към детайлите. Първо АТВ. Това отговаря на казаното от господин Панцари. Тук искам да се спра на японската индустрия. Аз получих изменения за комп... предложения за компромисно изменение, така че ще се опитам да включа някои от тези неща. И е, ще трябва в текста на господин Панцари да бъдат включени още някои детайли. Мисля, че по този начин ще постигнем добър компромис. Второ, онборд диагностика, т.е. сборна диагностика. Тук е, има някои изменения, които обаче до някъде са свързани помежду си. Госпожа е, Вестфал, като че ли стига твърде далече в желанието си всеки мотоциклет да има компютърно устройство, много по-трудно изглеждат нещата при емисионните цели и графика за тяхното изпълнение. Госпожа Рюле и госпожа Вестфал искат да въведат много по-строги гранични стайности там и с е, помощта на британското правителство, което е извършило анализ на разходите и ползите във връзка с емисиите, та този анализ посочва някои от целите по отношение на емисиите и аз тук не виждам никакво, никаква възможност за компромисни изменения. Точка 4, е, сложен проблем електрическите велосипеди. Тук е, госпожа Рюле е внесла някои предложения, но не виждам да има мнозинства по тях. Най-вече, че има неформални контакти с Европейската комисия, но те няма да ни помогнат да стигнем до някакво решение. Комисията остава при своите собствени технически изисквания по отношение на електрическите велосипеди можем да обсъдим това през следващите седмици. Сега, при целите във връзка с емисиите, аз казах няколко думи за графика. Тук обаче не е най-големия проблем, според мен. И накрая оценката на дълговечността на двигателите. Те трябва да изминават стотици е, хиляди километри и е, Въпросът е какъв е техния живот, каква е тяхната дълговечност. Тук е, има много различни мнения във връзка с калифорнийския текст. Комисията има друг подход. Това са основните теми, още веднъж борна диагностика, емисионни цели, АТВ, график и проверка на е, дълговечността, т.е. на живота на машините. В останалите минути бихме могли да проведем една по-подробна дискусия по тези точки. Благодаря ви. Мисля, че имаме достатъчно време, за да обсъдим някои от тези въпроси. Ако не се лъжа, вие е, не казахте, че по отношение на системите за срещу блокиране на, на колелата има а, е, някои конкретни характеристики is niet helemaal duidelijk wat u mij precies vraagt. Of we daar voortgang boeken of niet? Ja, eh, ставаше дума за спирачните системи. Не ми стана съвсем ясно дали са постигнати някакви успехи там, т.е. има ли напредък. Мисля, че има разлика в мнението, тук казва председателя. Аз съм готов да водя дебати. Е, е, е, да, наистина. Има различни елементи, свързани с АБС и ЦБС. От една страна, тенденцията на групата на социалистите е да възприемат по-тежък подход, повече е, колела да бъдат снабдени с такива механизми. А, е, други има пък, които искат да се снеме това бреме. Аз съм някъде по средата и е, бих подкрепил предложението на комисията. Let's, um, let's have a round of first comments and then hopefully we'll look at... Нека да чуем първите коментари и след това е, ще чуем е, какво смята комисията и останалите госпожа Стайлер. Благодаря, господин председател. Извинявам се от името на колегата Вестфал, която отговаря за това досие. Тя се извинява. Помолим ме да представя нейните коментари. Ако нямате нищо против, ще ги представя. Госпожа Вестефал поставя ударението върху задължителния характер на АБС системите за всички е, превозни средства от а, е, типа PTW, двуколесни с а, е, обем на двигателя по-малко от 50 кубични сантиметра. Става въпрос за мотопедите най-вече. Опитваме се да получим подкрепа за въвеждане на технологии, е, вследствие на които ще се намали сериозно броя на инцидентите, е, разходите за АБС обикновено са доста големи, разходите за материалите също би трябвало да има подобрение в тази насока. Това е позицията на госпожа Вестефал didn't have any any other other points of the aspects. Ами, вие нямате е, други е, коментари, освен един, който направихте. Господин Мандерс има думата. Е, Благодаря, господин председател. Сега, АБС и емисиите, това са технически въпроси, които бихме могли да предоставим на експертите. Всичко е хубаво, обаче трябва да се гарантира и безопасност и то на първо място. В момента обаче, за съжаление, това изглежда, че най-така. Колегата Рошфор също внесе изменение по тази тема и би било добре водачите също и на трактори и горска техника да си останат най-важният елемент. Господин Ван де Камп като че ли е, май е близко до целта да премине към триколесно превозно средство. Аз съм за безопасността. Мисля, че не попадам в категориите, които посочи господин Фан де Камп, център дясно, център ляво и център. Аз съм в е, лагера на господин Ван де Камп и с своите е, коментари той показва, че ще подкрепи моите изменения, поне индиректно показва. Благодаря. Да, това показва, че имаме различен подход към различните аспекти. Мисля, че аз подкрепям позицията на Ван де Камп относно спирашните системи. Струва ми се, че подхода на Вин Ван де Камп е, е балансиран и целта е да се постигне максимално въздействие върху безопасността, когато тези средства се използват на пътя. Всички превозни средства от типа скутери, например, са много различни по отношение на позицията на водача, центъра на тежестта и така нататък. Така че технологията е съвсем различна. Както самия Вин Ван де Камп каза, е, той има лош опит. Е, по отношение на е, средствата за придвижване по пътищата, които имат много голяма мощност на двигателя, там има отделни технически характеристики, мисля си, че онова, което се предлага тук като технически ново въведение ще доведе до засилване на безопасността по отношение на спирането на всички видове мотопеди и мотоциклети, както и скутери. Може да се счита, че освен това аварийните спирачни системи също трябва да бъдат подобрени. Госпожа Вестфал не отчита нещо подобно. Това ще обсъдим следващата седмица. Няколко практически елемента искам да подчертая относно емисиите. Не че съм против нововъведенията, които се предлагат по отношение на емисиите от тези превозни средства. Тестването е изключително важно в тази връзка. Основният въпрос, и тук се обръщам към комисията, както забелязахте, аз съм се свързал и с експерти на британското правителство. По отношение на някои аспекти, например, средствата за бродова диагностика в някои много малки превозни средства, всичко това като, като елемент не е оценено достатъчно добре по отношение на разходите, например. Когато става въпрос за някои малки превозни средства, много-много малки, те обикновено се изключват от анализа и оценката на въздействието. Аз, доколкото разбрах, има някои превозни средства, които не са включени. Ако комисията ме убеди в противното, аз ще оттегля своите изменения. Същото въжи и за горивните системи. Те, според мен, не представляват кой знае каква заплаха. Нововеденията, които се предлагат, ще бъдат много по-скъпи, несъразмерно скъпи спрямо от цената на превозното средство като цяло. Аз не смятам, че по отношение на емисиите ние трябва да предоставяме на комисията предложения, които според нас ще подобрят количеството емисии на всяка цена. Има някои е, неща, които действат много по-ефективно за някои превозни средства, отколкото за други. И накрая, по въпроса за четириколките, аз вече направих своето предложение във връзка с тракторите. Трябва да разрешим проблема по един разумен начин. Инженерните характеристики на леките четириколки, които се използват в лесовътството и селското стопанство, имат са, са по-различни от, от тези превозни средства, които се използват на пътя, които се използват на шосетата, на гладка повърхност. Това е отправна точка и всички сме съгласни с нея. Ако и комисията е съгласна, мисля, че трябва да намерим път а, а, напред. Трябва да се включи нещо подобно в един от двата доклада, които обсъждаме днес тук. Няма значение в кой. Професионалните превозни средства, които се използват в горското и селското стопанство, са по-различни от тези, които се използват с любителски е, за любителска дейност, например. Това е моя принос като докладчик в сянка. Някой иска ли да се изкаже още? Госпожа Руле. Аз също съм докладчик в сянка. Аз разбрах господин Ван Декамп. Той няма да ни предложи компромиси и трябва да кажа ясно, че предложенията, които внесох аз, са различни от тези на госпожа Вествал. Вие забелязахте това, вероятно. Моите акценти не бяха е, в посока мотопедите да бъдат включени в категорията на тежките мотоциклети. Моят интерес е насочен е, най-вече към е, електро велосипедите и че няма никакъв смисъл да се измерва мощността на двигателя като средна величина за един човек. Ще имаме в бъдеще все повече хора с увреждания, които ще използват електрически велосипеди, така че ще трябва да се гарантира по-голяма мощност на двигателя. И тук, естествено, скоростта трябва да бъде ограничена, това е ясно. Но да се е, обвързва ограничението на скоростта с мощността на двигателя, според мен е погрешно. Аз смятам, че триколесните и четириколесните превозни средства, що се отнася до електромобилността, предлагат твърде малко поле за действие, защото ако всички са е, принудени да е, следват е, регистрацията на различните типове автомобили, ще стане трудно. Смятам, че директивата твърде малко отчита новите дадености на пазара и аз съм за това ние да бъдем открити към е, новостите на бъдещето или пък да намерим някакво преходно решение, но трябва да говорим по този въпрос. Втората точка, по която мнението ми се различава от това на господин Ван де Камп, е, е свързана с индустрията. Там се посочва, че емисионните стойности и днес могат да бъдат намалени, има технически възможности за това, а ние трябва да направим всичко възможно, за да могат тези възможности, които предлага техниката, да бъдат изпълнени на практиката, така че да се гарантира изискването за рентабилност. По този начин ние ще създадем пазари и аз смятам, че вие можете все пак да отстъпите от вашето мнение в посока на нашето мнение, Що се отнася до емисиите, ви подкрепям. При АБС също, също е, и при борната диагностика нямаме конфликти. При нас е важна само емисията, т.е. нашите основни точки са емисиите и е, електрическите велосипеди. Някой от докладчите в сянка искали да се изкаже във връзка с казаното от, от е, другите докладчици в сянка. Аз съм е, Съгласен с госпожа Рули относно електронните велосипеди. Господин Мандерс. Сега трябва да говорим за процедура, защото няма как господин Ван да Кап да казва, че няма как да стигнем до компромис. В Европейския парламент може да не се стига до компромис по някои въпроси, но след като прочетох предложението, виждам, че има много елементи, които са общи и аз съм готов, например, да работя за компромиси. Um, ами, определено ни предстои тежко заседание в Страсбург след няколко седмици. Нека да видим господин Матиньо какво ще каже. Той може да даде възможност също за постигане на компромис. Господин Матиньо. Благодаря ви още веднъж, господин председател, господин Ван де Камп, госпожи и господа докладчица Сянка, благодаря и на вас. Ние с голямо внимание прочетохме доклада, проекта на доклад. и Искам искрено да ви поздравя за извършената работа с силно техническа тема. Още веднъж но както и вие посочихте, има голям брой изменения, които са твърде разнопосочни. Аз казах това вече при предходното си изказване, но нека го повторя. Особено се радвам на тези изменения, защото те показват, че всички усилия, които сме положили за анализ, за оценка на ползите, на недостатъците, са били взети предвид. Нали, аз не мога да кажа кой е крив, кой е прав, да защитавам една или друга позиция. Аз съм тук да отстоявам вариантите, които комисията е предложила. Ще започна с това, което може би е най-голямата трудност и най-спорния въпрос изискванията за опазване на околната среда. Отбелязахме си, е, забелязахме, че има различни предложения или за намаляване или за продължаване на срока, но има разлика и във вижданията за отделните стъпки. Нашият е, степенен подход, според мен, наистина е уместен компромис. Нека не забравяме, че общата ни цел е да не се допуска въглеводородните емисии, емисиите на въглероден двуокис да се увеличават. И ако не предприемем активни действия, тогава делът на общи емисии от пътните превозни средства ще се увеличат драстично в сравнение, например, с въздушния транспорт. А това, което предлагаме за сроковете, е много внимателно обмислено и смятам, че то съставлява най-доброто решение. Другите до някъде свързани елементи, засегнати от докладчика, както и от вас, господин председателю, за бордовата диагностика – Мога да потвърдя, е, че е, това не е въпрос разглеждан конкретно в проучването. Ние много внимателно е, направихме анализ на проучванията, проведени от правителството на Великобритания. Там има доста недостатъци според нас. Накратко искам да кажа следното днес. Наистина, нашият подход съчетава съвсем елементарни изисквания с много дълъг срок за тяхното изпълнение. И това а, от, е отклик на опасенията на всички производители, на всички категории превозни средства. проекта ни започва с задължение за, от 2017 година за мотопедите. След това други категории трябва да бъдат снабдени с е, различни механизми и системи едва от 2021 година. Така че е, ние искаме съвсем елементарно хармонизиране на елементарна диагностична апаратура. Електромобилите напълно са изключени, така че говорим за много-много елементарни, много ниски прагове за бордова диагностика. Сега, от другите въпроси значение има този за трайността и е, емисиите на изпаренията. Да, тук е, има разходи, е, които трябва да бъдат внимателно анализирани. Но тук бих искал да подчертая целта. Е, Тестовете е, за трайност е, трябва е, да отразяват реалното положение, а не така самоцелно начинание, което да не гарантира по-нататъчно техническо подобрение в сферата. Ние е, сме открити е, за по-нататъчен напредък, готови сме да се приспособим, ако се нуждаете от е, това да се е, преосмислят е, лимитите за тези тестове за е, трайност, за устойчивост. От друга страна пък има примери в Съединените щати на регионално равнище в САЩ, които според нас не са подходящи за нас защото а, ние сравнихме а, е, е, ситуацията по отношение превозните средства на пазара и ситуацията а, е, с а, така броя на продуктите а, в обращение е изключително различен в, щатите в сравнение с нас. Толкова мога да кажа за емисиите. С благодарност отбелязвам, че по отношение на основните мерки за безопасност, АБС, ЦБС, вие в общи линии подкрепяте проекта ни. Искам само да припомня, че бяхме много внимателни и се опитахме така много точно да изчислим баланса между разходите за технология и, и техническите разходи и високите цели, свързани с безопасността, които се опитваме да постигнем. По мерките против подправките подкрепяме виждането на докладчика, трябва да внимаваме е, трябва е, да се направи анализ на е, недостатъците и предимствата и сега се опитваме да намерим най-добрите решения във връзка с тези мерки за предотвратяване манипулацията на устройствата. Още два ключови момента остават. Бордовата диагностика не това го казах. Обхват и категоризация и въпросът за електросипедите Разбирам опитите за възвеждане на параметри е, за е, различно класифициране на електрическите велосипеди. Комисията би желала да подчертае, че каквито и допълнителни параметри да се въведат, е, е добре да се отстоят лимитите на мощността и на скоростта. Защото не трябва да сте инженер, за да знаете, че има много явна връзка между мощност и безопасно и е, скорост е и оттам между скорост и безопасност. Говоря не само за общата е, скорост, а за диференциалната скорост е, и съпоставителната скорост, тази на едно превозно средство в съпоставка с други. Да не говорим за съпоставката с пешеходци. Е, нали, не, не мислим само за общата скорост. За това отправя много силен призив да бъдат запазени лимитите, пределите на мощността и скоростта които сме предложили. Господин председателю, повече време отнех, но мисля, че отговорих на повечето от основните въпроси, които бяха поставени от докладчика и докладчиците в сянка. И разбира се, ако имате нужда от допълнителна информация или на нещо не съм отговорил, с удоволствие бих добавил. Последното, за което се сещам, са съдеходите. Както казах, открити сме за предложения и ние правим проучвания за отделни категории. Но, както казах, открити сме за усъвършенстване на нашите собствени предложения. Един от пътищата, които вие самият, господин председателю, очертахте днес, ни се струва наистина приемлив и много разумен. Председателят, благодаря. Много полезно беше. Е, мисля, че с този обмен на становища направихме крачка напред. Но разбира се, нашия докладчик и контрадокладчиците до гласуването в едните няколко седмици ще трябва да се потрудят доста, защото е, трябва в крайна сметка да постигнем съгласие по всичко, което е сложено на масата. Господин Ван Декамп, бихте ли направили заключителни бележки? Благодаря, господин председателю. Имам нужда от няколко минути, господин председател, ако сте съгласен, разбира се. Госпожа Стайлер, за съжаление, си тръгна. Госпожа Вест Вале ще се свържа с нея относно коментарите и за АБС и ЦБС. Госпожа Вествале е много далеч от евентуален компромис, ако мога да се изразя по този начин – не знае дали е, можем да включим нейните предложения. Господин председател, е, бележката на господин Мандерс. Днес говорим за регламент с техническо съдържание. Е, приемането на превозни средства с две или три колела. От техническа гледна точка не ни е възможно да говорим за обучение по изискванията за безопасност и същевременно регламентът е с технически характер. Аз придавам значение на тези нюанси, тъй като за мен безопасността на шофьорите е водеща. И ще видим какво в това отношение е, ще направи комисията и какво можем да включим и какво следва да е, не е, включваме. Останалите направени бележки бяха напълно разбираеми по отношение на емисиите, на диагностиката но може би е добре във връзка с тестовете за а, е, трайността а, е, да се върнете на собственото си изменение, защото вие сте единственият внесъл изменение а, е, в този дух. А, тук не знам дали сме готови за компромис. По бележката на госпожа Рюле. Няма недоразумение между нея и мен за ЦБС и АБС, Всичко е точно. Защо сме се за по-мощните двигатели на електрическите велосипеди, както бе казано днес, тази мощност може да бъде увеличена, но ако не се сложат лимити, велосипедът може просто да се разпадне. И не зная как някой на електрически а, велосипед а, може да кара без каска с 60 км в час. Сега, ако се а, прави такива велосипеди, които а, развиват повече от 25 км в час, трябва да се държи сметка за всичко това. А, Пазарът на електрическите двигатели е огромен вече и мисля, че няма недоразумение между нас, включително, що се отнася до дву- и триколесните средства. Що се отнася до емисиите, зелените искат да вървим по-бързо, вие и други колеги искате да не бързаме толкова. Сега за компромисните изменения господин Мандерс казваше, че е, в е, Европейския парламент е, вие, ние вече не можем да стигнем до компромисни изменения. Винаги според него е било възможно обаче да се стигне до такива изменения, компромисни, с компромисен характер, така че не следва да има изключение и сега. А сега, ако става дума да заимстваме текста на комисията и това ще удовлетвори господин Мандърс, мога да го направя. Но за хармонизацията трябва да сме искрени помежду си. И на мен ми се иска да мога да формулирам някакъв мъгляв компромис, но такъв ли е текстът на комисията? Не значи по-късно вие и госпожа Рюле, като четете текстовете, ще установите очевидните разлики. Okay, well, we have work to do. Работа ни чака и ще трябва да поработим здраво преди гласуването, за да постигнем нещо добро. Аз се осланям на вашата ръководна роля. Благодаря, казва господин Ван де Камп. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Измененията към доклада на госпожа Ханзлик, процес на взаимна оценка на директивата за услугите. Имаме 58 изменения. Аз съм докладчик в сянка, така че присъствам определено. Господин Мандерс е тук, госпожа Геп Харт не е тук, както и господин Камфен от Зелените, както и господин господин Жаледис. Не зная дали от социалистите и демократите ще има човек. Нека да започнем така или иначе. Ще дам думата на нашия докладчик, за да даде своята оценка на внесените изменения към доклада. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно на всички за това, че внесохте измененията по моя доклад за взаимната оценка. Има общо 58 изменения, които са внесени и това е много голяма подкрепа за представеният проекто доклад. По-голямата част от измененията – наистина са чудесни, дават е, чудесно допълнение към това, което предлагам аз и е, искам да отгранича три е, точки, които ще бъдат е, в центъра на моето изложение. Първо, опитът е, във връзка с първия процес на взаимна оценка във връзка с директивата за услугите, след това процесът на оценката и трето, резултатите и предстоящите дейности които са предложени от Европейската комисия, за да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез използването на тази процедура на взаимна оценка. Сега по отделните изменения искам да подчертая, че една голяма част от тях безспорно се ползват с моята подкрепа и подкрепата на моята политическа група. В бъдеще, след като изслуша мнението на останалите комисии, ще се опитам да направя компромисни предложения и да ги представя. По някои теми дискутирахме много. Една голяма част от, тя, от нас желаят да има реална подкрепа за фирмите – във връзка с услугите, но тук става дума и за реципиентите на услуги. Това много ясно сте го посочили във вашите изменения. Също така вие проявявате голям интерес във връзка с член 15, който е свързан с плановете на комисията за края на годината и е, транспонирането на директивата за услугите, както вас аз също смятам, че този анализ ще бъде важен източник за информация във връзка с фактическото транспониране на директивата за услугите и във връзка с реалното и въздействие върху положението на гражданите. Искам да посоча, че комисията предвижда публикуването на този анализ за края на тази година. Освен това, във връзка с член 21 от директивата, комисията ще представи доклад за прилагането на директивата за услугите. Мисля, че тези два документа ще ни дадат възможност отново да проведем дебат по темата директива за услугите. Още веднъж обаче искам да кажа нещо за економическата оценка на директивата. Тук става дума за въпроси, които председателят господин Харбър вече е изразил в своето изменение 29. Става дума за критериите и приятата методика за оценка на транспонирането на директивата. Искам да помоля представителят на комисията да представи евентуални други данни в връзка с тази тема. Може би, ако е възможно това да стане на днешното заседание. Сега, що се отнася до измененията, които според мен или по-скоро аз не подкрепям. Това са изменения 42 и 44. Този доклад в никакъв случай не засяга приложното поле на директивата. Процедурата за взаимна оценка – е малко по-различна, нещо по-различно и за това смятам, че приложното поле не трябва да бъде отразявано в доклада. Изменение 44, при него смятам, че дискусията във връзка с страната по происход трябва да бъде обсъдена в друга версия и след това искам да посоча клаузата за свободен обмен на услуги. Тук е, трябва да си помислим за трансграничният е, обмен на услуги. Смятам, че ще имаме добра представа или по-скоро вече имаме добра представа за чудесната работа, извършена от е, държавите членки във връзка с директивата за услугите и е, унези части от нея, които са релевантни по отношение на тази процедура. Имаме също така представа за транспонирането и прилагането в отделните държави членки. В е, други изменения по доклада вие поставяте въпроса каква е ролята на услугите в нашата економика. Става дума за економически растеж, работни места, което е изключително важно сега в условията на рецесия. Мисля, че докладът за взаимната оценка ще трябва да даде възможност за оценка на извършената работа, но ще трябва да поискаме постигане на малко по-голям напредък в бъдеще. През декември ще се навършат две години от е, транспонирането на директивата и пет години от приемането й. Мисля, че вашите изменения ще станат повод за дискусия в комисиите по темата услуги и това може да се превърне в силен сигнал от наша страна, че ние не забравяме директивата и че смятаме, че тази директива е една от най-важните прияти през последните години. Това е което искам да кажа, господин председател, във връзка с вашите изменения. Бих искала да чуя вашето мнение като докладчик в Сянка, а и мнението на останалите докладчици Сянка. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Ханзлик. Благодаря ви за ясния анализ на всички изменения. Госпожа Гепхарт не е тук. Чуди се дали има някой от социалистите и демократите, който да вземе думата. Господин Мандерс е тук. Искате ли да започнете? Е, е, да, определено. Благодаря. Благодаря на госпожа Ханзлик за положените усилия. Смятам, че този начин да се действа е добър за да се подобри директивата за услугите. Взимната оценка не засяга само директивата за услугите, а и цяла поредица от други директиви. Ако погледнем надзора на вътрешния пазар, ще видим, че точно поради различния начин за изпълнение на директивите, той не функционира както трябва. Надявам се, че в резултат на взената оценка ще се види ясно, че държавите членки все още се конкурират и не виждат Европа като една економическа цялост, която може да се конкурира с останалия свят. И това е жалко. Защото ако продължаваме да градим бариери един пред друг, протекционизма в дългосрочен план ще засегне отрицателно Европа и държавите членки сами по себе си. Това не може да е целта на европейското сътрудничество. Трябва да се подобри вътрешния пазар. Искам да благодаря на докладчика за това, че тя подкрепя моите изменения. Тя не спомена конкретно моите изменения, аз пък е, Принципно подкрепям нейния подход. Е, мисля, че сме заедно с нея в мненията си. Има някои държави членки, които не прилагат директивата както трябва, злоупотребяват с нея и ако докажем това, ще е от полза за всички. Госпожа Руля, искаш ли да се изкаже? Не. Нека да направя няколко коментара аз, тъй като вие говорихте за част от моите изменения. На първо място искам да кажа, че има няколко изменения, които допринасят за вашия доклад и това е нещо много важно. Нека да кажа сега моята позиция. Резултата от зимната оценка, когато става въпрос за подобряването на действието на вътрешния пазар, на вътрешната търговия в рамките на Съюза, са много важни. Комисията има предложение и си мисля, че данните, които се предоставят от страна на комисията, трябва да послужат за оказване на натиск върху държавите членки, които не изпълняват директивата в нейната цялост, тъй като би трябвало да работим за създаването на работни места и за активизиране на економическата дейност. Економическата динамика и създаването на работни места са нещо изключително важно в момента, затова не можем да губим време. Самия процес на взаимна оценка даде необходимата основа, необходимите данни, възоснова на които комисията може да стъпи за да действа. Само, че тези данни се генерират от държавите членки. Комисията не отива в държавите членки и не им казва какво да правят. Не, това е един вътрешен процес на оценка, който е изключително важен от гледна точка на функционирането на директивата. Надявам се, че разбирате каква е логиката на моите изменения. Именно отправяме ясен сигнал към комисията, че очакваме от нея да действа въз основа на получената информация, тъй като економическата дейност, нейното активизиране е изключително важно. Това е моята основна позиция. Така се опитвам да ви приканя да подкрепите моите изменения. Господин Мартин Фърм често присъства на нашите заседания. Добре е дошъл. Вие отговаряте за изпълнението на директивата за услугите. С а, ваше позволение, госпожо докладчик, освен ако не искате сега да се изкажете, ще дам думата на представителя на комисията и след това ще ви дам възможност да ни кажете какво смятате относно евентуални компромисни предложения в рамките на сроковете. Мартин има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за положените усилия. Напълно сме съгласни с анализа на госпожа Ханзлик. Много от измененията подобряват доклада, допринасят за неговата стойност. Чух какво вие казвате. Искам да ви уверя, че приемам вашата позиция сериозно. Нека да кажа няколко думи относно нашата работа и определението на а, приоритетите. Работата на Генерална дирекция ЕКФИН ще се основава на методологията а, която е изготвена в държавите членки. Ще разчитаме на информацията, която ни дава държавите членки. Няма да имаме естествено пълна симулация на ползите от директивата. Директивата е твърде млада все още, но ще разгледаме економическите данни, проучванията, които бяха изготвени, когато предложението се създаваше. Знаете, че има много научни институти, които а, ни подпомагат. Аз самия не съм економист, няма да мога да ви обясня подробно методологията, но съм а, а, сигурен, че в бъдеще някои от нашите големи експерти в Генерална дирекция ЕКФИН ще ви осветлят по темата. Имаше някои коментари от страна на председателя Харбър по отношение на прозрачността на комисията и определянето на приоритетите. Ние искаме да сме максимално прозрачни. Имахме експертна група по директивата за услугите. Там присъстваха представители на секретарията на вашата парламентарна комисия. Имаме въпросници, свързани с това как се справят държавите членки, които вече са качени в интернет. Всеки може да ги погледне и да види какви въпроси даваме на държавите членки, въобще как смятаме да действаме. Напълно сме съгласни с онзи дух на прозрачност, за който пледира господин Харбър в своите изменения. В този е дух мога да, да приключа. Е, има някои изменения, които може и да са много важни, но нямат а, е, нищо общо или нямат много общо с взимната оценка. Подобни неща, за които се говори так, сме ги разглеждали в миналото по отношение на оценката на директивата. Председателя, благодаря. Благодарим за това, че ни дадохте информация относно економическото проучване, което е от полза. Госпожо Ханзлик, искате ли да отговорите и на представителя на комисията, и на докладчите в Сенка? Може да кажете нещо и за графика на работа. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, искам да благодаря също най-сърдечно на представителя на комисията за направения анализ. Това е много важен документ, който още веднъж показва задълбочено колко голямо е значението на директивата за услугите за изграждането на вътрешния пазар. Ние с нетърпение очакваме резултатите в края на годината. Както казах, бяха внесени много изменения и по-голямата част от тях могат да бъдат прияти, защото допълват първоначалното съдържание на доклада и го обогатяват. Аз ще се занимая с всички внесени изменения и по-специално с тези, които са внесени от председателя. При повечето ще има знак плюс, т.е. знак, че са подкрепени. По Доклада ще се гласува на следващото заседание. След това е, следващата седмица ще представя евентуалните компромисни изменения или пък ще ви ги изпратя след което ще проведем дискусия по компромисните изменения и, както казах, на следващото заседание на комисията ще се гласува по доклада. Искам да благодаря на всички за измененията, за проведената дискусия. Мисля, че всичко това ще даде възможност докладът по тема взаимна оценка да бъде повод е, всички ние да бъдем доволни от съвместно извършената работа. Благодаря. Благодаря. Ще изчакаме е, резултатите от вашата работа. Гласуването ще е на 19 септември. Благодаря на представителя на комисията. Малко избързахме. Поглеждам дали господин Кройцман е тук. Искам е, да се уверя, че всички са тук, включително и представителите на комисията. Искате ли да направим 5-минутна почивка? Нека да направим 5-минутна почивка. Ще продължим малко преди 5. Следващия доклад е много важен и всички заинтересовани трябва да са тук. Продължаваме малко преди 5 часа. Да се надяваме, че всички ще са тук, за да вземат отношение по доклада на господин Кройсман. Госпожи и господа, мисля, че сме готови да продължим. Надявам се, че всички са дошли. Всички, които имат отношение по важния доклад на господин Кройцман. So, good, yeah. Господин Кройцман казва, че обсъжда измененията с господин Кройцман. Нека продължава господин Кройцман. Uh, Председателя. Uh, искам да открия заседанието най-вече заради онези, които ни слушат по интернет. Нека да напомня на всички колеги, че е време да дадем думата на господин Кройцман. Това е наш доклад по собствена инициатива. Той се нарича Хазарт по интернет на вътрешния пазар. Господин Кройцман ще направи коментар по всички 271 изменения. Броя показва колко интересен е този доклад. Господин Абът малко закъснява. Госпожа Шалдемоза е тук, госпожа Руле е тук, господин Фокс е тук, господин господин Диом и господин Салвин не са тук. Госпожа Бронта е представител на комисията, ако не се лъжа, да. Добре дошла. Тя ще даде своята позиция по някои от измененията. Господин Кройцман ще направи коментар. ще имаме дебат и господин Кройцман ще говори вероятно и за компромисните изменения. Имате думата, господин Кройцман. Уважаеми господин председател, имаме 271 изменения, обаче първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички, които са внесли изменения. Повечето от измененията са в една и съща посока. Те подкрепят моето схващане – Единственото отклонение е при колегата Дион, който така върви в друга посока. Не искам да коментирам като колегата Ван Декам какво е дясно, ляво и център. Аз е, бих искал по-скоро да постигнем нещо на европейско равнище и повечето изменения са насочени точно в тази посока. Разбира се, с малки нюанси. Колегата Шал де Мозе, например, върви как, в посока как нещата да се оставят така, както са но пък има и други, които са за повече отваряне, за повече промени. Има всъщност различия от такъв характер и е, аз обаче смятам, че ще успеем да намерим решение. В основата на моят доклад е да следваме една балансирана линия между двата лагера и това беше принципа, който ме ръководеше при разработката на компромисните предложения. Целта ми е да препоръчам по какво да гласуваме, по какво да не гласуваме положително и да включим компромисните изменения. Искам да благодаря на всички и да кажа, че докладът ще стане по-добър, след като стане по-конкретен. Аз самият не съм приятел на държавните монополи, Готов съм да приема, че някои държави членки имат собствени решения по отношение на е, хазартните игри. Е, държави членки, които искат да отворят пазарите за хазартните игри, трябва да спазят принципа на прозрачност и недискриминация. Аз си оставам при моята позиция – че а, е, на всички, които предлагат а, е, подобни неща, трябва да се даде възможност за получаване на лиценз. Също така трябва да се намалят и административните разходи, което обаче предполага други допълнителни изисквания от страна на националните органи. Това не трябва да се изключва. Трябва също така да се е, извършат дейности по превенцията на е, употребата на дрога в Европа, особено сред младите хора. Трябва да бъдат изпълнени някои минимални изисквания, някои минимални норми, което не означава, че те трябва да бъдат на ниско ниво. Смятам, че тук би трябвало да се въведат малко по-строги правила. След като приемем по-ясна формулировка, аз мисля, че ще отпаднат резервите на колегата Шал Демозе и на други колеги в тази посока. Ако не постигне споразумение, комисията ще трябва да провери дали съществува възможност да бъдат въведени такива минимални стандарти с друга директива. Аз ще се опитам да получа широка база на съгласие в парламента по този доклад, за да може и комисията да е, свърши своето. Повечето колеги колеги са съгласни с предложената линия и е, Смятам, че всяка държава членка трябва да посочи орган, който да работи с европейските органи, така че да се разработят еднакви стандарти за хазарта в Европа. Трябва да бъдат координирани административните дейности от комисията и да се изградят с съответни структури за надзор по отношение на а, измамите при а, спортните залагания. Тук трябва да се въведат някои състави състави в наказателното право, трябва да се въведе възможност за наказателно преследване в тази връзка и това ще бъде важна стъпка, за да се гарантира почтеността в спорта. Освен това, трябва приходите да бъдат в полза на масовия спорт, на аматьорския спорт, спорта сред учениците и лицата с увреждания. Господин Шваб и други колеги поискаха въвеждането на френския модел. Когато търсим альтернативни модели за финансиране, трябва да имаме предвид, че всичко това става за сметка на масовия спорт. Аз не казвам нищо за моят първоначален проект, защото съм разгледал всичко на базата на принципа да субсидиарност, но как след това ще се използват средствата, които вие ще получите от лицензите, това вече трябва да решат държавите членки. Но аз съм открит за предложения по този въпрос. Възоснова на принципа за субсидиарност може да се е, вземе решение как е, държавите членки конкретно да изразходват тези средства. Господин Шваб е, предлага е, да се спазват е, съответни е, альтернативи е, към нерегулирания черен пазар. Е, тук е, също се налага въвеждането на общи стандарти, които да се прилагат при спонсорирането на международни прояви. Искам да посоча две неща. Скоро бях във Вашингтон и попитах как там са уредени тези неща и там а, всъщност а, има следното. Спортните а, съюзи не дават а, възможност за спортни а, залагания, а, футбол, баскетбол и така нататък. Ако ние искаме подобно нещо. Е, аз е, мисля, че ако не се допуснат е, залагания за футбол, не би имало и повече хора в стадиона. Американците забраняват сметки и кредитни карти да се поддържат за залагания онлайн – аз казах, ние можем да направим нещо, бихме могли да забраним сметките и кредитните карти за незаконните доставчици на подобни услуги. Може да се включи компромисно изменение само за тези, които са незаконни, защото се борим срещу тях. И е, трябва да посочим, че за тях не трябва да има такива сметки и кредитни карти и това ще бъде удар срещу незаконността. Това ми хрумна във връзка с вашето изменение, колега. Иначе няма смисъл да се прави някаква нова уредба, трябва да преминем към процедурата на лицензиране. Това не е свързано с субсидиарността, както вие казвате защото все пак трябва да се запази играта Монополи, която се предлага в някои държави членки. Мисля, че ние можем да се обединим около тази силна позиция и в крайна сметка всички сме на мнение, че настоящата ситуация е незадоволителна и изисква бързи действия. На 6 септември ще представя компромисните изменения на докладчиците в Сянка. Гласуването ще бъде на 16 септември и е, още веднъж ви благодаря и ако трябва да коментирам тези 271 изменения, мога да кажа, че почти всички са много конструктивни, вървят в една и съща посока и предвиждат това, което трябва да се направи на европейско равнище. Благодаря. Well, Благодаря. Мисля, че вашият подход заслужава похвала. Напълно сте прав, като казахте, че отражението на този доклад ще бъде изведено в максимална степен, а, ако комисията го възприеме като насока, която да следва. Мисля, че това можем да го постигнем. Благодаря за това, че възприехте и имахте желание да се съобразите и с по-либералните, и с по-консервативните виждания в различните части на нашия парламент. Всъщност, е, вие е, сте добре поставен е, да анализирате и либералните, и консервативните виждания, независимо от коя страна се изразяват. Господин Абат е тук. Сега ли искате да се изкажете или по-късно? Добре, малко по-късно, защото зная, че малко по-късно пристигнахте. Най-напред контрадокладчиците, госпожа Шалдемозе, ще дам думата на господин Фокс е, заради госпожа Руле господин Де Йонг и след това господин Абат е, и професор Де Кампус. Не зная дали има автори на други изменения, които желаят да се изкажат. След това накрая господин Бромта и най-сетне господин Бр... Е, Уотсман ще чуем, за да видим дали има Кройцман, т.е. за да видим дали е, има някакъв напредък по компромисите. Госпожа Шалдемоза. Е, Благодаря. Благодаря на господин Кройцман за това добро представяне на големия брой изменения. Мисля, че броя изменение 271 показва големия интерес е, към тази тема. Освен това, обаче, отразява факта, че има големи национални разлики в областта на хазартните игри. И целта, естествено, е доклада да е такъв, да отразява националните различия. Подкрепям желанието на господин Кройцман да се направи един добър доклад. Възможно е да се изготвят компромисни предложения. Господин Кройцман намекна, че Луи Грек от моята група и аз имаме малко различни позиции. Това е така. Има обаче някои членове на моята група, които мислят точно като мен. Всъщност, много често, дори в рамките на либералите, например, членовете имат различни позиции. Аз не отхвърлям възможността да се намерят компромисни решения с цел да се регулират нещата малко повече на европейско ниво. Аз искам да се направи нещо на европейско ниво по отношение на хазарта. Просто проявявам скептицизъм относно това дали трябва да се прибягва до директива, за да се гарантира, че органите в държавите членки ще сътрудничат много повече. И ето защо имам а, някои предложения за изменения. Господин Абат има някои изменения, неговата линия може да бъде подкрепена. Има всъщност много изменения, които мога да подкрепя. Господин Бусотил, господин Фокс и господин Фелнер – предлагат обаче елементи, които аз не мога да подкрепя. Аз съм открита спрямо намирането на решение, за да се отчитат различните интереси тук по тази тема, но има елементи, които не могат да подкрепя, а именно, че трябва да има само един голям цял вътрешен пазар за хазарта. Аз съм против. Естествено, готова съм да уважа решенията на Европейския съд. Всяка игра, хазартна игра е економическа дейност. Това е дейност, която е със собствен характер, затова трябва да има конкретна регулаторна рамка. Не може да се прокават паралели и да се казва, че това е определена економическа дейност, която не се отличава от никаква друга економическа дейност. Така че не мога да подкрепя казаното от господин Фокс, например. Това е моята позиция. Благодаря, госпожо Шалдемозе. Сега господин Фокс. Благодаря, господин председател. Благодаря и аз на господин Кройцман за работата му по този доклад. Съгласен съм с неговите цели. Нуждаем се от е, широк, обхватен подход, за да убедим комисията да действа. Най-лошото, което може да се случи, е докладът да не се радва на широка подкрепа. Но за да се получи подкрепата на хора като мен, господин Фелнер, ние се нуждаем от амбициозен доклад, господин Кройцман. Целта на тази комисия е да защитава потребителите и да работи в полза на вътрешния пазар. За да се постигне това, трябва да разработим всеобхватна нормативна уредба за залаганията и хазарта в интернет. Това трябва да значи високи гаранции за потребителите и улеснен пазарен достъп за отговорните законно действащи оператори. Незаконните оператори отклоняват печалби от държавите членки. Ви трябвало тези приходи да се канализират чрез законно действащите оператори. Това ще подобри економиката и ще защити потребителите. Аз съм в странно положение. Критикувам някои членове, за това, че говорят доста за субсидиарност. И съвсем внезапно а, виждам голям ентусиазъм, защото в тази комисия консерваторите е, именно са привърженици на субсидиарността, а, за, а, защото тя а, е в подкрепа на суверенитета. И сега изведнъж този новооткрит ентусиазъм на, субси... към субсидиарността, за да се накаже хазартния сектор и да се запазят държавните монополи. Нещо мимоходом. Ако направите нещо незаконно и го, то бъде забранено, незаконната дейност не спира. Например, незаконния хазарт в интернет. Това трябва да бъде важно съображение на господин Кройцман, когато изработва компромисните си изменения. Имайте предвид, че когато забраните нещо или когато го регулирате така, че практически да го възпрепятствате, ще го спрете ли? Не. Според преценките е, има 2 милиона германци, които използват е, хазарт в интернет и са напълно незащитени, защото съществува забрана в Германия. Така че е, ние сме ограничени при намирането на добър компромис, който всички да подкрепим. И все пак желая ви успех. Надявам се, че ще бъдете амбициозен. Uh, Благодаря. Ясно е, че хазартът има необичайен ефект като води до създаването на някои така фронтове между отделните партии, между отделните фракции в партиите и изкривява позициите по отношение на субсидиарността. Сега госпожа Рюле. Аз смятам, че подходът на господин Кройцман е добър и го подкрепям. Трябва да направим нещо на европейско равнище. Аз дълго време следвах курса да казвам не – и да твърдя, че това е единствено в прерогативите на държавите членки. Но това, което господин Фук забрави да посочи е, че в държавите членки има съвсем различни традиции по отношение на е, хазартните игри и също така и подходът към тях е различен. Аз искам това да се вземе предвид и за това аз съм една от тези, които подкрепят субсидиарността, обаче това не е достатъчно. Заедно с това е необходима уредба на европейско равнище и вие ме убедихте. Аз е, смятам, че вашето предложение е много добро и ще ви помогна при измененията е, да не се размие подхода, а да се спази такъв какъвто е. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега от страна на контрадокладчиците господин Дион. Благодаря, господин председателю. Да, вярно, че аз съм от едната страна на спектъра, но е, е необходимо всички е, важни аспекти да бъдат взети предвид. Чухме становище и от едната страна, и от другата страна. Споделям вашия анализ. Изтъква се този е, довод, е, че не можем с забрани да се е, борим с проблема или че не можем да се борим изобщо. А ако не можем да се борим изобщо, нека всичко да разрешим. За сега а, има възможности в някои държави членки да се залага в интернет и а, е, не констатирам а, е, намаляване на незаконните залагания. Така че, ако легализираме а, е, хазарта, това не означава, че ще намалим а, незаконния хазарт. А, би трябвало да има а, доста сериозно сътрудничество между съответните органи в Европа а, а, за борба с това явление. Казва се, че а, е, нали, тук може да се помисли за използването на кредитните карти и дали то да бъде допуснато. Да, е, борейки се срещу проблема, можем да дискутираме за това какви възможности да дадем е, за законно предлагане. Аз е, за момента не виждам никаква разлика в резултатите на държавите членки, е, които напълно забраняват подобни залагания и тези, които отчасти ги разрешават. Защото ние искаме в крайна сметка един пазар. Аз също ще работя сериозно по компромисите и ще ви окажа подкрепа доколкото е възможно. Uh, then... Uh, Благодаря. И сега господин Абат от ТНП. Oui, merci beaucoup. Благодаря, господин председателю. Извинявам се, че малко закъснях. Най-напред искам да ви кажа, че разбира се, ще благодаря на докладчика господин Кройцман за работата, за начина по който се ангажира с текста и е, да кажа, е, да, естествено, повече Европа е необходима, така както говориха и докладчиците, и контрадокладчиците, но ние в НП е, също смятаме, че добавената стойност на Европа и в тази сфера хазартът в интернет е, е много важно съображение. Е, трябва да е, говорим за уредбата на спорта, борбата с незаконните залагания, защитата на потребителите. Но както казаха някои колеги, това не е пазар като останалите и затова трябва да намерим добрия компромис между отваряне на този пазар и неговото регулиране. Има много внесени изменения. Е, тук не става дума за е, принцип на пасивната субсидиарност. Може би е, това подчерта и докладчикът. Активна субсидиарност. Всичко, което се прави и ще се прави, трябва да се подчинява на този принцип на активната субсидиарност, защото, както казаха и предходните оратори, има огромно национално разнообразие. И ако искаме да вървим напред, активната субсидиарност няма да ни пречи, а по-скоро ще ни позволи да вървим напред в блок. Искам да се спра на един въпрос, на който се спрях и по време на първото разискване, а именно високия морал в спорта. всичко, което правим за защита на потребителите, може би не върви съвсем в правилна посока и тук имам своите разсъждения и съображения, но ако ще говорим за морал в спорта, тук можем наистина като европейци да допринесем нещо ново. И мисля, че трябва да поставим този въпрос пред Европейската комисия. Групата ни е убедена в това. За нас той е от фундаментално значение при търсенето на компромис. Имам питане по въпроса за лицензиите той бе засегнат. Ние сме за идеята за упростяване, естествено, защото това, което позволява законна Европа да стане по-атрактивна, по-привлекателна и а, да се ограничи незаконното предлагане, а, то ще бъде свързано с упростяване на процедурите, намаляване на административните процедури, на административните тежести. ако ще увеличаваме лицензиите, каква е целта? Трябва за административната тежест да изясним въпроса следователно. сега по идеята за директива – е, тук е, трябва да обсъдим е, въпроса. Той заслужава внимание. Не изказвам становище, просто казвам, че заслужава внимание. Сега най-напред. Позицията на групата на Европейската народна партия отразява някои национални особености. Това личи в измененията внесени от колегите, но в нашите изменения до голяма степен се подкрепят от цялата група. На второ място, ние е, защитаваме, отстояваме някои кардинални принципи. Дали за активната субсидиарност, дали за залаганията, дали за равновесието между отваряне на пазарите е, на хазарта и регулирането. По всеки от тези въпроси ЕНП е ще се стреми към равновесие и към намиране на компромис е, в съответствие с очертаните принципи. И последно, струва ми се, че трябва да се даде и положителен сигнал на комисията. И тук е, обръщам е, внимание на докладчика на необходимостта да се заяви пред комисията категорично, че парламентът и в тази област не е на заден план. Напротив, той е равностоен а, на комисията. Да, искаме е, повече Европа, но като а, не се допуска партикуларизъм, а, като се отстояват интересите, в крайна сметка това е в интереси на хората. Good. Now... Добре. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря ви за работата. Благодаря ви за работата и по измененията. Професор Корея де Кампуш ще се изкаже, както и Андреас Шваб. Иска ли някой друг да се изкаже по измененията? Професор Корея де Кампуш е първи. Господин председател, искам да ви благодаря най-сърдечно а и на колегата Кройц за извършената от него работа. Искам да го поздравя за начина по който представи той предложенията си. Съвсем ясно беше направено това и по съвсем прозрачен начин. Той много ясно говори и представи много ясно какви са дилемите – ние трябва да се опитаме да намерим правилния път. Ще се спра сега на някои точки. Първо от държавните монополи. Има решение на СЕС, в, където, в което се посочва, че трябва да се спазват решенията и има различни точки е, във връзка с е, хазарта, как е, трябва да се осигури защита на малолетните и непълнолетните, например. Също така от правораздавателната практика на СЕС е видно, че държавите членки имат право да поставят определени граници, но трябва да се спазват принципите на прозрачност и на дискриминация. Искам да насоча вниманието ви и към това, че е необходимо да действат и компетентните органи в държавите членки. Смятам, че сме наясно всички, че онлайн хазартът е нещо много комплексно. Либерализацията му не непременно е нещо, което трябва да попада в сферата на вътрешния пазар. Обаче ние не трябва да зариваме главата си в пясъка и да твърдим, че този проблем не съществува. Виртуалната комуникация доведе до там, че сега вече има огромни изменения в хазарта и ние трябва да работим точно в тази насока и да се погрижим, че трябва да се създаде повече прозрачност и повече защита на потребителите. Благодаря, Андрея Шваб. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Абат, е, докладчикът в Сянка, за толкова трудната задача, която трябваше да изпълни. Мисля, че това, което беше казано в началото от колегата Ешли Фокс е абсолютно вярно. Онлайн хазартът в Европейския съюз е, вече е реалност и то трансгранична реалност и няма смисъл да си затваряме очите пред пред нея. Затова смятам и господин Фокс също има право в твърдението си, че субсидиарността за държавите членки сама по себе си не може да бъде концепция, която е насочена към бъдещето. Не либерализация. Аз мисля, че трябва да има повече контрол на един пазар, който, както беше посочено многократно от докладчика, днес е относително неконтролиран. И въпросът ми е, Първо към докладчика. Дали ние си правим добра услуга, като поставяме минимални стандарти на вътрешния пазар. Сега имаме около 20 различни режими. С минимални стандарти ние можем да въведем само нови 27 различни режима, но нищо да не се промени по същество. И за това аз мисля, че трябва да се даде възможност на тези, които предлагат такива игри, дали да получат национален лиценз е, по националната традиция, при настоящите процедури или като альтернатива да им се предостави европейска правна рамка, която обаче ще трябва да бъде на много високо ниво на защита на потребителите и да е, отчита оправданите интереси на тези, които организират спортни прояви. Също така от държавите членки ще трябва да се даде възможност приходите, които са е, получени, да се използват по съответен начин. Аз не знам дали вие бихте приели европейска правна рамка и смятам, че това, което можем да направим е да е, Последваме предложението на колегата Кройцман. То може би е единствения път, който води към решение. Но да се създадат минимални стандарти, върху които държавите членки да създадат 27 нови системи, аз в момента имам някакви резерви към това. Радвам се, че колегите искат да направим крачки напред и да вземем решение през следващите месеци. Благодаря. Uh, Предлагам да поканя госпожа Бромт да, да каже няколко думи и след това може би е, господин Кройцман ще вземе е, думата, след което ще имаме още малко време, ако някой иска да вземе отношение към казаното от комисията или от колегите. Най-напред госпожа Бромта, е, ако може да ни запознае със становището си за измененията и може би да ни даде известна вътрешна информация какво мисли комисията да предприеме в зелената си книга комисията бе много внимателна да не очертава никакви действия. Дали би могла госпожа Бромта малко да повдигне крайчица на завесата, да ни каже какво ще предприеме комисията? Благодаря, господин председателю. Искам и аз началото да благодаря на господин Кройцман за изчерпателността и амбицията на неговия доклад. Всички ключови въпроси от Зелената книга са засегнати в доклада. Текстът предлага решение за бъдеще на много категорично европейско равнище. Радваме се и на големия брой изменения. Това е сигнал за големия интерес на членовете на настоящата комисия към тази сфера. Има така и доста сходство между някои тези изменения за това, че действия предприяти на европейско ниво могат да бъдат много полезни. Е, всички е, е, сме съгласни, че трябва да се борим с незаконния хазарт в интернет. Трябва да има качествена нормативна уредба за хазарта в интернет на ниво Европейски съюз. Естествено, е, има разлики е, във вижданията как да стигнем до тази цел. Е, това много добре пролича и в изказванията до сега. Виждат се различни теми, по които се предлага от сътрудничество между държавите членки до пълноценна директива, която да урежда изчерпателно всички поставени проблеми. За нас в комисията е много важно да видим а, какъв ще е окончателният резултат от доклада, защото наистина за нас той ще очертае насоката, в която да поемем след Зелената книга. Господин председателю, вие попитахте дали мога да дам вътрешна информация. Ще ви разочаровам. Все още сме на етап допитване, консултации. Все още комисията не е направила своите заключения. Току-що приключи консултацията Имаме 250 получени становища и отговори на нашите въпроси. Може би цифрата е в абсолютно изражение не ви се струва голяма, но това са а, обаче отговори от все големи. Всички големи оператори на този пазар отговориха. Има и доста голям брой отговорили посредници, например доставчици на интернет, доставчици на а, медийни услуги. Те всички отговориха Също така а, имаме становища във връзка с борбата с пристрастяването към хазарта, а, защита на а, уязвимите групи. Те са много интересни мнения. Нуждаем се от за време внимателно да анализираме тези 250 мнения и да изготвим доклад, който успоредно с вашия доклад, разбира се, ще очертае насоките за бъдещето. Така че днес, е, страхувам се, не мога още да ви дам никаква вътрешна информация, информация от кухнята. Мога да направя това е, тогава, когато имаме по-ясна представа за резултатите от допитването си, от консултацията, евентуално при гласуването в комисията или при гласуването в пленарна зала мога да ви дам допълнителна информация. Председателят, да, благодаря. Господин Бромта, не ни обезкуражава вашия отговор, защото така пък ще понатиснем господин Кройцман да засили работата, да я разшири, да я интензифицира. Ако парламентът намери консенсусно решение, тогава комисията явно ще се отнесе с симпатия към него. Сега, естествено, вие имате право на инициатива и ако аз имах такова право, нямаше да кажа подобно нещо. И сега, господин Кройцман, имаме и още малко време след вас. Всеки, който иска да се изкаже, може също да го направи. Благодаря, господин председател. Целта ми е да получим широко мнозинство за лицензирането. Колегата Шалдемозе, на нея мога да кажа, че сътрудничеството не означава активна субсидиарност, нещата ще останат така, както са били до сега. И естествено, комисията цели точно това, нещата да се запазят както до сега и сътрудничеството ще се провали, защото всяка държава членка ще иска да увеличи максимално приходите си и няма да иска лицензиране. Това е решаващият проблем. За мен едно лицензиране всъщност е целта и за това всички които желаят активно да се прилага принципа на субсидиорността, би следвало да подкрепят е, това предложение – ние трябва да изградим мрежа, както каза колегата Фокс. И е, крайна сметка обаче ще решават държавите членки. Да се върна сега към думите на господин Шваб. Това, което разбирам под минимални стандарти, не е минимум, а ние да посочим, и имаме европейски стандарти, борба а, срещу пристрастяването към тези игри, борба срещу измамите и естествено държавите членки по принципа на субсидиарността могат да прибавят и други изисквания. И тук Примерно, госпожо Шолдемозе, вие може да решите дали да допуснете играта Монополи или не, но трябва да има лицензиране. А, примерно, аз познавам договора на провинция Шлезби-Холштайн. Те казват, лотото остава в а, прерогативите на държавата, всичко останало подлежи на регулиране. В момента, например, се забранява онлайн залагането в игралните казина. И а, за тази цел, за да имаме лицензиране, ние е необходим един европейски регулатив, но за тази цел ни е необходимо широко мнозинство и ви казвам, госпожо Шалдемозе, ако ние не успеем, ако комисията нищо не направи, в комисията, е, комисията оставя всичко открито в зелената книга. Е, те ни обясниха на къде върват нещата, но ако парламентът е единен, тогава няма да се случи нищо лошо. Аз мисля, че е, ние по-скоро трябва да дискутираме по това как да накараме комисията да направи е, това. Дали да има по-амбициозни е, разпоредби или не, но ще трябва да приемем модела на лицензиране. Пак повтарям, колега Шваб, минимални стандарти не означава нещо на минимум ниво. Но ако една държава членка каже, че европейската рамка е достатъчна за да се въведе лицензиране, добре. Обаче, ако по принципа на субсидиарност се реши нещо, пак е окей. Okay. Аз това имах предвид с минималните стандарти и има изменения, които искат да се премахне думата минимални и да остане само стандарти. Казвам, че това не е проблем. но субсидиарността няма да допусне това. И за това в доклада аз изразявам, че няма смисъл да се върви срещу течението. Примерно, след като определени неща са допуснати в Малта, трябва да са допуснати в цяла Европа. Това просто няма да функционира. В решението си се посочва, че държавите членки са тези, които имат последното решение. Но трябва да се даде възможност на всеки да въведе прозрачна процедура за лицензиране, а не както германците смятат, че трябва да изглеждат неща. Та от 100 лица, които предлагат такива залагания, те да изберат само 7. Смятам, че е, няма да функционира този механизъм, който предлага комисията. Ако, примерно, провинция Швезвих-Холштайн изработи свой договор, то тогава може да забравите държавния договор. Те също имат възможности за борба срещу хазарта и така нататък. И ако има едно лицензиране, което е независимо, просто е, ще се сложи край на този договор в Германия. И аз бих искал да помоля всички колеги, които желаят активна субсидиарност, да кажат, че е необходима директива и съм убеден, че комисията ще направи директива, която е, да задоволи всички нас. Благодаря. Госпожа Шал де Мозе иска думата, затова с ваше позволение ще я дам и след това ще потвърдите графика за работа. Кристел Шал де Мозе. Благодаря, ще се опитам на английски този път, за да гарантирам, че ме разбирате. Нека да ви кажа конкретно. Аз не защитавам държавния монопол. Моята група не защитава държавния монопол. Ние защитаваме правото на държавите членки да определят своя пазар на хазарт. Ако Германия иска да има монопол, няма проблем. Датският модел е модел на лицензите. Това е чудесно. Но не искам да се обръщам с молба към всички държави членки в Европа да приемат датския модел. Така че казвам следното. Нямам нищо против вашата активна субсидиарност, но от друга страна трябва да определим тази активна субсидиарност по един и същи начин. Субсидиарността е важна. Ако ще правим нещо на европейско ниво, е, нека така да бъде. Но какво точно да бъде то? Както каза господин Абат, той не е сигурен, че е дошло времето за директива. Аз съм съгласен с него на европейско ниво трябва да се направи нещо, за да се засили защитата на потребителите. Проблема е как да се направи е, това. Мисля, че е, в началото можем да се опитаме да намерим по-добър начин за сътрудничество между държавите членки. Може да създадем някаква рамка. Аз не съм застъпник е, сега да правим директива. Може би след 5-10 години. Аз принципно не съм против директивата, но времето не е дошло. Не казвайте обаче и не ме обвинявайте, че не искам да се направи нищо на европейско ниво, защото това не е така. Нека да направим нещо, но то трябва да е правилното нещо. И в момента не смятам, че това е директива. Затова Откровено казано, колеги, всички знаем, че в съвета ще имаме трудности. Повечето държави членки не са готови да отидат към директива. Не може ли да действаме стъпка по стъпка? Може би след няколко години аз е, ще съм борец за директива, но не ме обвинявайте е, в това, че съм антиевропейка и не искам нищо да се направи. Е, ядосана съм малко, защото аз не защитавам държавния монопол, не казвам, че не трябва да се прави нищо на европейско ниво. Нека да сте наясно. Господин Кройцман говори без микрофон. На английски. Проблема е следния. Когато не се прави нищо, няма и да се постигне нищо. Права сте. За да се направи нещо на европейско ниво, имаме нужда от съвета, защото без съвета не може. Но Виждате, че дори когато има много големи разлики, може да се стигне до компромис, така че трябва да има някаква рамка и след това държавите членки да добавят към нея. Затова ние говорим за директива, рамково решение, защото иначе в съвета няма как да се стигне до мнозинство. Е, директивата винаги се приема с подкрепата на съвета можем да видим до какво води директивата и по принципа на субсидиарност е, държавите членки могат да добавят различни елементи. Това е цялата идея. Можем да работим е, за постигане на нещо добро, за добра директива. Ясно е, че съвета трябва да я приеме. Господин Майер, е, всъщност мисля си, че трябва да говорим на английски малко по-често, защото е добре да имам е, разгорещени дебати. Е, това може би няма е, да е, мине така незабелязано. От моя страна ще създаде проблем. Господин Майер, коментар. Господин председател, аз също внесох някои изменения и докладчикът съвсем основателно посочи от негова гледна точка, че аз не съм на неговото мнение. Аз правят това по съвсем различни съображения. И ще приемете и моята логика, може би, след като чухте и това, което той каза. Имаме 27 държави членки с различни традиции по отношение на хазарта и неговото е, упражняване. Те не могат да бъдат сложени под един знаменател. Второ, ако въведем директива и въведем стандарти, независимо от какъв характер, примерно под формата на лицензиране, то тогава ще има едно движение е, и нито една държава няма да може да е, се отърве от това да издава лицензи, въпреки че е, нали, е, никой не смята, че би трябвало да се премахнат хазартните игри. Аз е, имам някои резерви. Една директива има задължаващ елемент. Вие това имате предвид, обаче от друга страна тя означава и права, а тук вече са моите големи резерви. Това са двете основни точки, които исках да изразя. Благодаря ви. But I think the overriding issue, if I may just... Ако ми позволите, преди да дам думата на господин Кройцман за графика на работа. Има нещо много важно тук, свързано с казаното от господин Фокс и други колеги. Развитието на онлайн хазарта и факта, че много потребители се занимават с нещо подобно, показва, че на европейско ниво трябва да се действа. Това е отправната точка, която трябва да приемам. Госпожа да проявява реализъм относно това, което трябва да се направи. Тя казва, че с почти 100% сигурност държавите членки не са готови за едно цялостно, общо решение. Тук има въпроси свързани с защитата на потребителите и може да стигне до там, че някои държави членки ще въведат ефективна забрана върху хазарта по интернет, но на практика няма да се забрани нещо подобно. Страните, които правят нещо подобно, трябва да приемат, че нещата се променят. Ще им е трудно, но си мисля, че можем да ги накараме да повярват в нещо подобно. По отношение на гражданите има нереалистични е, очаквания, нереалистични предложения. Независимо от това какво предписват е, е, правните системи, държавите членки, е, по-скоро гражданите, е, участват в подобни дейности, понякога се стига до проблеми с получаването на наградите, които са спечелени в други държави. Господин Кройцман на английски. Нямам график все още. Може вие да съобщите. Планираме да гласуваме на 19 септември, казва председателя. Така че това е срока, в който ще трябва да изготвите компромиси. Не сме толкова далеч един от друг с госпожа Шалде Мозе. Единственият проблем е дали трябва да има директива или не. Ще трябва да вземем решение. Иначе като цяло може да имаме мнозинство. Председателя, това е нашия доклад и Ние не сме чак толкова притиснати от към време. Ние няма да се противопоставим по отношение на сроковете. Компромисите могат да останат и за пленарна зала, ако се придържате към срока от 19 септември. господин Кройцман. Госпожа Руле каза, че може да се обсъди въпроса в рамките на нейната работна група. Ако нямате нищо против, можем и да отложим малко крайния срок председателя. Не ми се иска след гласуване в комисията да имаме голям брой изменения в пленарна зала. Това показва недостатъчно добра работа от страна на комисията. Аз, например, не харесвам нещо подобно, нещо, което се появява е, като плод на работата на други е, комисии. Всички компромиси трябва да се постигат в рамките на комисията. Ние сме експертите, ние разполагаме с необходимата мъдрост и сме достатъчно ангажирани, за да постигнем нещо подобно, защото иначе в пленна зала работата не е ползотворна и резултата не е добър. Аз разчитам на качеството на нашата работа заедно, за да се постигне нещо добро. Ако предложите различен график на работа, аз ще трябва да представя това предложение пред председателския съвет и да поискам гласуване в пленарна зала малко по-късно. Очаквам да има едно добро гласуване в пленарна зала по компромисния пакет. Господин Кроецман. Някои изменения, всъщност голямата част, правят доклада добър. Единственото нещо, по което трябва да решим е дали ще имаме директива или не. Иначе проблеми няма. Много ще се радвам, ако имаме голямо мнозинство. Трудно ще стане това. Виждате обаче, че политическите групи имат различни позиции. Има различни представители от различни държави в политическите групи. Надявам се, че можем да разрешим проблема в рамките на заседанията на докладчиците в Сянка. Благодаря. Мисля, че имахме много оживени разисквания. Надявам се, че по-често ще бъдат обсъжданията ни именно такива. Това е политическата ни работа. И така, сега преминаваме към последната задача за днес. Проект на становище на професор Антонио Фернандо Корея де Кампус. Ние трябва да дадем това становище на Комисията по економически и валутни въпроси и то се отнася до реформата на правилата на Европейския съюз за държавните помощи във връзка с услугите от общ економически интерес. Господин Шваб е, докладчик Сянка от НП. Алде Господин Кройцман, вие ли сте докладчик Сянка? От зелените има ли някой? Господин Конвенс не е тук. Господин Де Йонг, бихте ли се изказали като контрадокладчик? Аз съм докладчик в Сянка за групата на консерваторите. Да, почти всички са тук. Добре дошли на комисията. Госпожа Пецолин или е? Госпожа Ги Копен ще е, говори. Е, от името на комисията. От Генерална дирекция конкуренция, нали така? И така, господин Корея де Кампус, давам ви думата. Господин председател, скъпи колеги, благодаря, че ми давате думата. Важно е в този случай да се говори за общ економически интерес. А всъщност за какво става дума? Става дума за услуги, които са възникнали в хода на економическото развитие. Това не са били винаги пазарни обстоятелства, които са ги предизвикали и в които са предлагани такива колективни стоки. Така че това е началото на услугите от общ економически интерес. И тези услуги все още съществуват, защото пазарът все още не е в състояние да предлага всичко. Става дума за публични услуги, за публични блага, които се предоставят. Понякога те са обект на търсене и предлагане, понякога става дума за стоки и услуги, които е, имат. Е, малко пазарен характер. Има обаче празноти в пазара и по тази причина те се предлагат като услуги от общ економически интерес, т.е. допълват пазара и интересът е насочен винаги към постигане на добър баланс. Съществуват правни инструменти за контрол върху държавните помощи, които до сега са функционирали много добре. Имам предвид и е, съответните решения, които са прияти в тази насока. Е, имам предвид и това, което се прави в социалната сфера. Тук са ни необходими по-добри инструменти, които дават възможност за високо качество на услугите от общ економически интерес. Тук диверсификацията е много важна. Също и в случаите, когато говорим за различни услуги, не трябва да има дисбаланс. И за това ние сме разработили различни предложения, в които приканваме Европейската комисия да започне законодателна инициатива, която да отчита вида на услугите от общ економически интерес. В член 14 от Лисабонския договор, протокол 26 от договора, тези услуги са признати като такива и трябва да бъдат обаче добре съгласувани с разпоредбите на член 106 и 107. Става дума за разпоредби, които имат за предмет е, услуги от е, публичен интерес. И това трябва да бъде направено така, че е, да се отчитат и социалните аспекти. Необходима ни е ясна дефиниция на услугите от общ економически интерес, защото иначе няма да различава между услуги от общ економически интерес и услуги, които са само от обществено от общ интерес. И тук трябва държавните поръчки на местно и регионално равнище да бъдат взети предвид. Необходими са ни прозрачни процедури, защото отчасти това не се отразява върху вътрешния пазар. Радвам се на внесените мнения от колегите. До 22 септември е срокът за внасене на изменения. След това ще се гласува в комисията тук на 19 септември. Аз съм открит за вашите предложения, също и за критика от ваша страна и се радвам на внесените изменения. Господин Шваб, благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка на моята политическа група, аз първо искам да благодаря на докладчика за чудесно свършената работа. Сигурен съм, че ще има една дискусия по същество във връзка с този тип услуги. Първо, искам да посоча, че предложението на комисията съдържа редица положителни аспекти, например опростяване на праговите стойности на правилото де минимис за локално предлагани услуги, а също така и всички онези текстове, които предвиждат изключения за социални услуги. Имам предвид и решенията за праговите стойности за услугите от общ интерес и ясното разграничаване между стопанска и нестопанска дейност при тези услуги. Тук смятам, че наистина ние можем да кажем, че това, което предлага комисията в тази връзка е приемливо. Що се отнася до становището на колегата Дакампус, искам да се спра на три точки, по които аз ще внеся изменения. Господин Корея Декампус, вие искате законодателна инициатива във връзка с член 14, по член 14, за да съгласувате член 107 и 106. Вие знаете, че Член 14 не може да послужи за правно основание. Не е, по догматични причини казваме това, а по чисто прагматични причини. Единствено е необходим и е възможен преглед на а, е, разпоредбите във връзка с помощите и това потвърди комисар Албуния. Обаче трябва да се създаде и рамка за качество за отделните отрасли, смятам, че трябва да се вземе предвид и принципа на субсидиарност, който току-що беше толкова хвален и който трябва да даде възможност на органите на местната и регионалната власт сами да вземат решения. Второ, вие отразявате във вашето становище, че трябва да се даде ясна и точна дефиниция на услугите от общ економически интерес и услугите от обществен интерес и че разграничаването на двата типа услуги е важно. Това наистина е желателно, но обаче то се прави по преценка на държавите членки. Тази сутрин говорихме за здравните професии. Например, една акушерка в Белгия е, тя работи в е, публичния сектор. В Германия това е свободна професия. И искам да се спра на точка 6 от вашия доклад. Става дума за обществените поръчки. Тук трябва да проверим къде са пресечните точки между правната уредба за обществените поръчки и услугите от общ економически интерес. Защото трябва да се прави разлика, да се отграничават е, тези услуги, които се предлагат на локално ниво и тук трябва да действа правилото de minimis. Уважаеми колеги, смятам, че все пак е, резултатът от това становище ще бъде добър. Единственото, което искам да посоча е, че при какви условия решението на СЕО от 2002 година изключва възможности за контрол от страна на комисията. Т.е. до каква степен а, това може да се вземе предвид. Смятам, че комисията има предвид следното. Една услуга а, не е услуга от общ економически интерес и не изисква държавни помощи, ако тези предпоставки, които са посочени в решението на СЕО, са изпълнени. Обаче проверката за изпълнението им не е в правомощията на държавите членки, а на Европейската комисия и тя трябва да провери дали наистина могат да се предоставят помощи, ако са изпълнени всички четири условия. Радвам се, че провеждаме тази дискусия и ще се радвам колега Де Кампус, ако дискусията по член 14, както при докладите в последно време, от последните месеци, доведе до добър резултат. Благодаря. Господин Кройцман. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата Корея де Кампус. По мое мнение, е, комисията има право, най-вече предвид економическата криза, трябва да се води дискусия за европейските държавни финанси и е важно е, тези услуги от общи економически интерес да допринесат за съживяване на економиката. Целта трябва да продължи да бъде следната предлагането на услуги от общи економически интерес да се извършва ефективно и при е, приемливи условия. След решението на СЕО, което беше цитирано, възникват е, непрекъснато въпроси през е, следващите години във връзка с пречките, които се появяват, примерно на регионално и на локално ниво, предвид услугите от економически и неекономически интерес. Дали тук е, може да се вземе предвид изискването за вътрешния пазар и как то би се отразило върху търговете. При Предвид задачата за по-добра комуникация, трябва да си помислим за усъвършенстване на правната рамка. Това, което беше предложено от комисията, диверсифициран подход е стъпка в правилната посока и не трябва да се губят правит основните цели по отношение на конкуренцията. Тя трябва да бъде лоялна и честна по отношение на економическите субекти. Това също трябва да намери отрешение и за услугите от общ економически интерес. Но тук е, субектите трябва да бъдат е, в е, правилно така, съотношение по отношение на резултата, защото всъщност не би трябвало да се нарушава конкуренцията. Трябва да поздравим факта, че административните усилия, които извършват органите на местната власт, трябва да бъдат в добро съотношение с изискванията по отношение на конкуренцията. И е, ние не би трябвало да въвеждаме тук фалшиви правила колкото по-голямо е упростяването при малките услуги, толкова по-голямо упростяване ще постигнем и при е, услугите от комерциален характер. Тук не трябва да се поставят маржове за печалби, а трябва да се вземат предвид и разходите. Това, което се отнася за други економически субекти, трябва да се отнася и за тези, които предоставят услуги от общ економически интерес. Този, който работи ефективно, трябва да бъде възнаграден също и при услугите от общ економически интерес трябва да има стимул за ефективна стопанска дейност, така че да се управляват добре обще... и да се изразходва добре обществените средства. Аз мисля, че тази точка ще бъде допълнително включена в становището. Благодаря още веднъж за извършената работа от колегата Кореада Кампуш. Uh, Господин Де Йонг, мисля е следващия. Не виждам представител на зелените. Благодаря, господин председателю. Трябва да кажа, че наистина искам сърдечно да благодаря на докладчика за това становище. Не мисля, че поне от моя гледна точка има нужда да се внасят някакви изменения. Основното ми опасение е свързано с необходимостта от изясняване, така както и комисията го е заявил – аз по отношение на законодателната инициатива имам някои съмнения, но опасенията ги споделям. Затова смятам, че е точка втора на проекта на становище е добра. Вторият въпрос, необходимостта от упростяване, е свързан с представенето на важни предложения за правилото Деминимис, които намирам за съвсем приемливи. Единствената тревога, която имам във връзка с съобщението на комисията, е свързана с това, че към края комисията е, заявява, че ще бъде търсен нов подход, е, чрез който е, да бъде проверяван ефективната работа на държавите членки. Това за мен е новост. Е, нали, нещо различно от всичко познато до сега е да се проверява дали една държава членка има достатъчно добри резултати. А, нали, не става дума тук за економическо управление. А, не знам дали е добра идея. А, и докладчикът не трябва да излиза извън правилата за защита на конкуренцията и да допуска да се намесват други правила в неговите съображения. Оказвам пълна подкрепа на докладчика, председателят. Може би и аз накратко да се изкажа като докладчик сянка от своята група. Uh, for, uh, for to... искам да благодаря за това, че започнахме разискванията по този въпрос, но според мен проектът не е достатъчно насочен към съобщението на комисията има проблеми, свързани с дефинирането на услугите от общи економически интереси и услугите от общи интерес. Комисията е доста ясна в това отношение. Извършването на услуги от държавен монопол или държавна организация или пък от търговско дружество е въпрос на избор за държавите членки. И, и затова мисля, че тук идеите, които се чуват, са доста а, неуместни, тъй като а, държавите членки искат да запазят избора си, възможността си за избора. Значи, например, в моята страна частни дружества осъществяват водоснабдяването, обаче по много стриктно зададени от държавата насоки. Те се отнасят дори до нормата на печалбата. Е, водоснабдяването, подаването, дебита, всичко това се определя от държавата. Така че регионалните, местните, държавните монополи имат своето място. Държавите членки могат в този случай да направят своя избор. Сега е, съгласен съм е, с господин Де Йонг, е, че комисията особено внимание обръща на ефективността и качеството. Аз поне така разбирам нещата. Това е свързано с дейността на частния сектор, който извършва услуги по насоки, зададени от държавен регулативен орган. Примерно в далекосъобщенията, водоснабдяването, електроснабдяването и прочие. От тук се подразбира, че въпросът е каква подкрепа е необходима, за да се извършва ефективно тази услуга, тъй като съвсем очевидно е, че тя не, към нея не могат да се приложат обичайните за търговските дружества критерии за е, печеливша дейност. Мисля, че подходът на комисията тук е да се каже, че имаме вече законодателна инициатива във връзка с съдебната практика – има обаче все още някои сфери, светът ни се развива и те се нуждаят от регулиране. И от тук трябва да се види дали да се остави на частния сектор по търговски и пазарни критерии да извършва дейност, която преди е извършвана от държавни монополи. Хайди Рули и други колеги обърнаха внимание на някои опасности. Тук е, имаме явна връзка в случая с въпроса за обществените поръчки. Е, някой път има консолиране между местните органи, които искат да се извършва определена услуга и е, са принудени да е, обявяват търгове за обществени поръчки, при които прилагат е, търговски е, критерии. Съгласен съм тук с господин Шваб, че трябва да се фокусираме върху това, което комисията се опитва да постигне, а не да използваме прерогативите си, за да променяме определенията на услугите от общ економически интерес. Според мен това не следва да попада в становището, въпреки че за някои хора е навременно да се постави този въпрос. Сега. Госпожа Ванил, госпожа Кораца Билт и госпожа и господин Майер. Най-напред госпожа Ванил. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчика за така сбитостта на, и краткостта на становището. Не е било лесно да се постигне това при така сложна тема. Вярно, че обръщам внимание повече на комплиментите, но се присъединявам и тук никой няма да бъде изненадан. Присъединявам се напълно към написаното в абзац 2 мисля, че господин Шваб можем да си поговорим за този въпрос, тъй като уредбата за качество е нещо, с което всички са съгласни, когато говорим за услуги от общи економически интереси. Но можем ли да предвидим обща уредба на качеството, да се направят критерии, цели и ценности, които да влязат в една такава система? и да се гарантира правна сигурност, която и от тук проистича трудността, оставя свободни ръцете на държавите членки, оставя да се вихри принципът на субсидиарност. Аз мисля, че е възможно да се постигне равновесие, ако имаме наистина волята да дискутираме. И тук разчитаме на комисията защо, това, което предлага Антонио а, в проекта си на становище и това, което а, предлага комисията, а, показва, че пътят пред нас така се разширява непрекъснато и можем да намерим вярната посока. Съгласна съм, обръщам се към докладчика с написаното в точка трета за ефективността на пазарите, но без да се губи от поглед активната защита на социалните права. Мисля, че трудещите се и е, потребителите са е, напълно заинтересовани от е, конкурентоспособността във вътрешния пазар. всъщност, мотивацията на трудещите се се повишава, когато условията им на труд са прилични, достойни и за това колкото повече расте конкурентоспособността във вътрешния пазар, толкова по-добре биха се чувствали те. Естествено, по отношение на дефинициите, отново стигаме все до същите схеми, и до същите диалози, които са безкрайни. Това определение на услуги от общ економически интерес услуги от общ интерес и услуги, които са неекономически, тези определения всъщност наистина поставят проблеми, защото ние изхождаме от различни традиции, но същевременно преживяхме кризата, която ни накара всички да излезем от собствената си камбанария и да се опитаме заедно и ясно да дефинираме понятията. Именно за това ние общ и вътрешен пазарът да се вземе предвид, що е услуги от общ интерес, да се вземе предвид обществения сектор, частния сектор и да се вземат предвид интересите на конкуренцията. Според мен, в средносрочен план, ако вземем всичко това предвид, ще сме способни да намерим начин да гарантираме наличието на вътрешен пазар по този ключов въпрос в тази ключова сфора и да правим лице в лице с глобализацията. Аз от глобализацията така малко оглупявам, но да, можем да се справим с глобализацията, като приемем преки правила, които споделяме еднакво. Това не е невъзможно. Благодаря на всички, що се отнася до малките обществени поръчки, тези с малък размер. Напълно съм съгласна, че за малките и средните предприятия този въпрос е много важен, тъй като там падат броят на работните места. Така че следва да внесем необходимата прецизност тук, за да ги улесним в бъдеще. Благодаря, госпожо Верно. Госпожа Кораца Билд. Благодаря, благодаря, Антонио, за това, че ясно казвате, че трябва да се избегне изкривяването на конкуренцията, трябва да се насърчават иновациите и да се гарантира пазарна ефективност. По всичко останало, напълно подкрепям Андреас и Малкам. Надявам се, че няма да започнем отново дебата по акта за единния пазар. Е, когато най-накрая стигнахме до компромис, е, стана ясно, че субсидиарността е начина да се придвижи напред, така че нека да не вкарваме отново всички тези е, дефиниции, един опит, да правим онова, което вече отхвърляхме. Не можем да говорим за компенсации за провала на пазара в параграф 1, а в точка 4 не трябва да говорим за разлик между услугите от общи економически интерес и услугите, които не са с економически характер. Благодаря. Накрая госпожа Вайлер. Благодаря, господин председател. Добре е, че аз ще говоря след колегата, защото смятам, че ние наистина имаме много големи различия и дори и най-красивите думи да изберем няма да направим крачка напред. Ако имаме проблеми на пазара, които, например, се дължат на голяма доза либерализация и дерегулация, то Моята политическа група е за ново регулиране и смятам, че Комисията по финансови и парични въпроси би приела това мнение. Това, което в миналото правеха националните държави, най-вече Великобритания, но не само тя, беше израз на либерализация в много големи мащаби. Затова принципният въпрос е – както показва Антонио и Бернадет е, подкрепи този теза още веднъж, ние трябва да знаем, че на пазара трябва да има правила. Спомням си много добре, когато представих доклада си за публично-частните партньорства, в който всички бяхме на мнение, че има много добри функциониращи проекти, а има и лоши проекти, които са изградени в рамките на тези партньорства. Но, независимо от това, ние на място можем да решим кой какво желая да прави и кой не – така че е, да има определени стандарти на качество. И след това е, всички бяха на мнение, господин е, Шваб, спомнете си от страна на консерваторите, не, извинете, на християн-демократите, вие не приехте моето предложение, в което аз посочих, че една регулация може да бъде много уместна. Какво се случи през последните години? Е, при нас в Германия, например, и тук ви противореча, има много случаи на рекомунализация, т.е. връщане в правомощията на общините. Това са отделни проекти за големи съоръжения, където за разлика от Великобритания наистина имаме рекомунализация. И в момента се води дебат също и в а, градовете и околиите, които се управляват от ХДС, във връзка с новата енергийна политика в Германия, дали да не си помислим градовете, по-големите региони, околиите отново да изкупят онази собственост, която продадоха преди, за да действат по-ефективно, също така и с участието на гражданите да предоставят нови енергийни ресурси. Точно обратната тенденция се наблюдава. Не приватизация и е, прехвърляне на обществените услуги в частни ръце, а обратното прехвърляне в ръцете на общините. Ние обаче това няма да го решим в Брюксел, можем да го решим на място, но аз аз съм много положително настроена към това развитие, че е, в крайна сметка ние трябва да се обърнем отново към общините, защото е, видяхме какво стана, е, когато нещата бяха предоставени изцяло в частни ръце. Тоест всички услуги, свързани с предоставяне на вода, енергия, трябва да бъдат е, прехвърлени на общините. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията госпожа е, Гига Копнен. Надявам се, че правилно произнасям вашето име. Е, и след вас ще говори господин Корея де Кампош. Той ще представи и графика на работата. Благодаря, господин председател. Може би наистина е полезно да бъде припомнен контекстът, да бъдат припомнени целите на реформата, свързана с услугите от общ економически интерес. Тук не става дума за либерализация или за приватизация, не става дума и за това да се разисква качеството на услугите. Не. Става дума за нещо съвсем строго определено. Да се дефинират правилата, при които държавите членки могат да изплащат възнаграждение за обществени услуги. Държавите членки или техните компетентни органи. А, именно за това правното основание на проекта на комисията е член 106, а не някоя друга разпоредба на договора. Сега сред е, е, целите на тази реформа, е, залегнали в съобщението от март месец, са следните. Първо, изясняване. Чух днешното обсъждане, както и в други обсъждания, че тази цел е значима и за нея съществува консенсус. Разбира се, комисията тук е ограничена. Тя има своите лимити, тъй като всяко изясняване трябва да бъде извършено с оглед и при спазване на съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Разбира се, в тези предели комисията ще направи максималното, за да изясни приложимите правила в максималната възможна степен. да се разбере ясно какво се има предвид под економически услуги, услуги от общ интерес, економически услуги от общ интерес, т.е. да бъдат изяснени всички понятия, които имат значение за тази нормативна уредба. Втора цел в съобщението е да бъдат разнообразени, диверсифицирани нормите, така че да бъде отразена в по-висока степен голямата, високата степен на разнообразие а, на а, съществуващите а, общи услуги а, с економически характер, а, които имат и много голямо значение за конкуренцията във вътрешния пазар. Ние също така а, предвиждаме да упростим максимално нормите, що се отнася до а, услугите а, от економическите а, услуги от общ интерес, а, които а, не засягат а, общностни интереси, тъй като са с а, много а, така скромен обем. А, там обаче, където услугите се отразяват върху вътрешния пазар, трябва да вземем предвид и да направим сериозен анализ на начина по който се отразяват възнагражденията върху вътрешния пазар и също така да гарантираме, защото тези услуги да се извършват максимално ефективно. Не става дума да се извършва тук проверка или контрол на ефективността, защото в момента, в който една услуга от общ интерес се предлага ефективно, нали, ние сме длъжни само да гарантираме, че не става дума за държавна помощ. Същевременно обаче ние бихме искали да стимулираме държавите членки да създадат на свой ред стимул, стимули тези услуги да се извършват ефективно, ефикасно. Може би в заключение – е добре да посоча, че е, в момента работим върху редакцията на тези текстове и се надяваме, че е, в недалечно бъдеще е, ще ги предложим за обществено обсъждане, както и на вниманието на другите европейски институции. Вашето изказване беше много полезно. Благодаря ви за това, че очертахте контекста на предложението, трябва да обмислим онова, което ни казахте. Докладчик иска ли да направи заключителни бележки и ако можете да ни кажете какъв е графика за работата? Благодаря. Не очаквах да имаме дебат по политология днес – Трябва обаче подхода ни да е многостранен и трябва да работим в дух на добра воля и любезност. Онова, което казахте, много полезно. Има някои области, в които естествено ще има несъгласие – Има и такива, в които имаме съгласие. Например, не трябва да забравяме решението Алтмарк на Европейския съд. Трябва да направим разлика между различните видове услуги, да оценим въздействието на тези услуги. Не трябва да забравяме правата на интелектуална собственост, разликите между местните, регионалните и националните нива има консенсус по тези въпроси. По отношение на субсидиарността не сме толкова единодушни, най-вече когато става въпрос за това как да се вземем с субсидиарността и дали трябва Европейския съюз въобще да регулира тези услуги. Не можем просто да обърнем гръб на този въпрос. Държавите членки имат правомощия по отношение на услугите, но трябва да има и централно вземане на решение, защото има различни позиции. Трябва нашето законодателство да е съизмеримо с е, националните позиции. Трябва да вземем решение, да създадем рамка, която да обхваща всички позиции. Презентацията на комисията беше ясна. Ясно е, че трябва да има по-голяма прецизност и точност по отношение на определенията. По отношение на услугите от общ интерес, работата трябва да е с високо качество и тя е такава. За първи път виждаме толкова ясна диаграма по този въпрос. Не можем чисто и просто да прибягваме към субсидиарността. Трябва да се работи и на общо европейско ниво. В заключение, с ваше позволение, председателю. Трябва да кажа, че 10 години говорим по този въпрос, без да стигнем до някакво заключение. Господин председател, мисля, че сега дойде времето да се заемем сериозно с тази задача, да запретнем ръкави, за да не се стигне до още 10 години на чакане. Благодаря на комисията за презентацията. Както и председателя каза, изказването на комисията очерта контекста. Комисията ясно каза, че правното основание тук е член 106 Целта е да се внесе яснота и с оглед на решението на Европейския съд. Председателя, благодаря. Разискванията ще продължат. Това е един от най-разумните дебати по темата в които съм участвал. Аз съм в Европейския парламент вече 12 години. Крайният срок за внасяне на изменение е 12 часа на обяд на 2 септември, защото трябва да гласуваме на 19 септември. Комисията по економически въпроси трябва да получи нашето становище до 4 октомври, както изтъкна комисията. Комисията също ще трябва да прочете нашите предложения. Доста закъсняваме, така или иначе. Така или иначе, нека да се опитаме да внесем нашите изменения. Ще има изменения, аз ще внеса изменения. Ще гласуваме на 19. Преди това ще обсъдим компромисните изменения. 9 или 19? 19, казва председателя така приключваме заседанието. Искам да благодаря на преводачите. Много се радвам, че можем да слушаме превод. Това не беше възможно през първия част на нашата работа днес. Утре продължаваме в 9 часа. Ще говорим по въпроса за ЕСА и Китай. Ще гласуваме в 10 по три доклада на господин Рошвор, госпожа Иванова и е, господин Кожушник. Моля ви да донесете картите си за гласуване. Утре е, ще продължим и с някои презентации по отношение на роуминга на мобилните съобщителни услуги. Ще има и представане от комисията относно повишаването на ролята на потребителите. След обед ще Говорим за правоприлагане, осъществено от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост. Надявам се, че утре ще присъствате на заседанието. До утре.